Right, uh, good afternoon, ladies. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Сега е понеделник след обяд. Знам, че колегите пътуват понеделник след обяд, само че трябва да започнем заседанието, защото ако не го започнем, няма да го приключим. Благодаря на всички онези, които са сред нас. Anyway, um, just to notify you that this... Така или иначе, искам само да ви кажа, да ви уведомя, че заседанието се предава на живо по интернет. Може би много от колегите сега гледат заседанието в своите кабинети. Добре, одобряваме дневния ред, няма никакви възражения, чудесно. Също така считаме и протокола за одобрен, освен ако няма някакви коментари до края на заседанието. Сега списъка на а, кореспондентите, а, за да, раздаден е този списък. Може би, ако имате някакви въпроси, те могат да се насочат към секретарията, но както знаете, така или иначе, а, да сте наясно с това положение, както вече казах, заседанието се предава на живо по интернет. Това са моите съобщения. Сега преминаваме към важната част от заседанието, а именно представането на Ричард Бъртън, министр по въпросите на заедостта, предприемачеството и иновациите на Република Ирландия. Тук си поговорихме с него и виждахме, че е, има връзки между нас, които продължават от много време, не за заедостта, а за селското стопанство. Така или иначе ви приветствам с добре дошъл, господин Ричард Бъртън, министр по въпросите на заедостта. Много е важно, защото търговията се разглежда като една възможност за създаване на заетост и работни места, така че много удачно, че вие сте тук. Имате много интензивна работа. Знаем, че ще има Г8 тази седмица, така че това е много важно за ирландското председателство. много ви е натоварена работата. до някъде изпитваме опасения по едно-две неща като омнибус за достъпа до пазара, макрофинансовето разбирателство с Грузия, преговорите с Бирма. На също така реципрочността, извинявайте, но а, винаги тук имам проблем с тази а, дума. Нямаше голям напредък и по обществените поръчки за третия страни. А, може би ще, така ще сме ви благодарни, ако споделите няколко думи тук. По търговските споразумения а, също а, водим много интензивни разговори с страни като Съединените щати. Продължават преговорите и с страни като Канада, източното партнерство партньорство. Видяхме и началото на преговорите с Тайланд и Япония. Надявам се, че през следващия час ще можем да направим една оценка на работата, свържена от председателството, да не можем да направим един обмен на мнения, да видим и какво ще се случи за в бъдеще с търговските документи, по които работим. Благодаря ви за това, че сте съгласихте да сте тук сред нас. Заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, господин председател господин Стърди. За мен е истинска чест да съм отново сред вас и да мога да дам отчет по напредъка. Също така и да благодаря за огромната подкрепа, която получихме от Европейския парламент в нашата цел да приключим работата, която бяхме начинали. Както каза от самото начало господин заместник председателя Стърди, една от темите, по които се опитахме да работим по време на председателството, беше темата за заетостта и растежа. И това включва не само търговската комисия, но и някои други комисии, по които сме се опитали да постигнем напредък, например микрофинансирането на малките предприятия, завършването на общия пазар. Но по-конкретно в тази област на търговията, мисля, че първия урок, който научаваме по нашите часове по економика са взаимните ползи за това, че ако има търговски коридори, могат да се постигнат огромни ползи за двете страни. Това води и до нашата усилена работа за доизграждането на трансатлантическия коридор между Европейския съюз и Съединените щати. Това е най-големият търговски коридор, който обаче съдържа и някои много сериозни сериозни пречки за доразвиването на търговията. Съдържа обаче и някои значими възможности, не само за а, нетарифните бариери, но също така и създаването на доверие и взаимно признаване на правила и подходи, както от Европейския съюз и Съединените щати, които ще намалят цената на търговията и ще отворят значими възможности в дългосрочен план и за двете страни. Мисля, че има различни прогнози за потенциалните ползи от е, сделка, споразумение между Съединените щати и Европейския съюз. Е, мисля, че един германски институт каза, че ще се създадат 400 000 работни места в Европейския съюз, а пък днес прогнозите са много по-високи. Поне това четем в някои вестници, е, където се казва, че ще се създадат до 2 милиона работни места. Това ще е потенциала на това споразумение споразумение. Истината, разбира се, зависи от съдържанието на споразумението, по което се работи в момента. Но за мен беше истинско удоволствие да работя заедно с Европейския парламент, да зададем инерция на това конкретно споразумение. Проведохме неформални срещи през април месец където имахме представители Марк Роман от Съединените щати, както и нашите собствени вътрешни дискусии. тогава се изказа и професор Морейра. Беше чудесно да участват всички институции заедно в неформална обстановка, за да може да се обсъди бъдещето и как да подходим към него. Очевидно е, че има много работа, която трябва да се свърши дори за получаването на мандат, така че много благодаря на всички в съвета, в комисията, както и на нашите собствени представители в различните работни групи. За мен беше истинско удоволствие, че а, миналия петък след обяд ние успяхме да постигнем споразумение за мандата, за да може да се започнат тези преговори между Европейския съюз и САЩ. Тоест, миналия петък вечерта получихме мандат. А, и който се е запознал с подготвителния документ от групата на високо ниво, този документ беше изготвен в продължение на дълъг период от време от служители от двете страни и виждаме какви са възможностите за сериозно намаляване на нетарифните бариери. Смятам, че тази комисия подкрепи особено инициативата и се надявам, че ще сте доволни от самия мандат, защото начинът по който беше изготвен, отговори, успокои някои от опасенията, които бяха изразени в Европейския парламент и във вашата комисия. Що се отнася до другите търговски области и напредъка, който сме засвидетелствали там, всеобхватното търговско споразумение с Канада, наречено накратко СИТА. Тези преговори продължават и мисля, че се полагат огромни усилия от двете страни и много благодаря на всички, които се опитваха да осъществят напредък по това споразумение. Не мисля, че работата беше много лесна и все още има някои хлъзгави стъпки, докато стигнем до финализиране на документа но така или иначе виждаме една реална възможност, която се отваря благодарение на това споразумение. Друга област, от която сме много доволни е, че съвета одобри мандат за преговори с Тайланд и също набелязахме добър напредък при преговорите с Виетнам. Мисля, че всички вие признавате, че тези области в Азия представляват чудесна възможност Може би на всички им е омръзнало да чуват, че 90% от растежа ще се създава извън Европейския съюз в идните години и очевидно ще трябва да разширяваме нашите търговски взаимоотношения. По време на нашето председателство започнаха и преговорите е, за свободна търговия с Япония. Те започнаха през април и Вторият тур от преговорите ще започне в Токио след няколко седмици. По време на нашето председателство комисията подаде препоръки на съвета за насоките за преговори за инвестиционно споразумение извинете, с Китай. Той също се обсъди в петък. Имаше широка подкрепа в съвета за осъществяване на напредък по това досие, колкото е възможно по-рано. Това мога да кажа по търговските взаимоотношения с Китай. Те винаги са сложни. Имаме и търговска защита, като този въпрос винаги е противоречив и изпълнен с предизвикателства. Мисля обаче, че развитието на взаимоотношенията с Китай трябва да бъдат развивани с бърза скорост, и трябва да има желание за доразвиване на тези взаимоотношения, въпреки че има различно ударение върху данните аспекти, различни виждания за това как може да се постигне този напредък. Европейския съюз също така взе решение за Перу и Колумбия и за начините на прилагане на търговските споразумения с Перу от 1 март 2013 година, с Колумбия на по-късен етап тази година. Смятаме, че тук също ще се отворят в, възможности дейности в различни области, в индустрията, риболовната дейност, подобряване на достъпността до до обществените поръчки, създаване на общи правила за интелектуалната собственост, прозрачността и конкурентоспособността. Има търговски споразумения преговори с Молдова, които бяха приключени миналата седмица, а с Грузия преговорите се развиват добре. Започнаха преговори с Марокко и виждаме, че това е много важно за поддържане на добрите взаимоотношения с нашите южни съседи проведе се, ще се проведе министерска конференция на СТО, като ще се постави ударение върху търговското улесняване и развитието на взаимоотношенията с отделни страни. Тази конференция ще е много важен кръгълен камък при воденето на преговори от кръга Доха и се надяваме, че ще се постигне напредък, който ще бъде отбелязан по време на тази министерска конференция. Вече смятам се отбелязва, че се отбелязва напредък по този начин, но се надяваме, че определенето на нов генерален директор на СЕТЕ още даде по-силна инерция. А, още нещо, което сме се опитали да постигнем по време на нашето председателство, беше приоритизацията и постигането а, на споразумение за вътрешната търговия в Женева. А, сега а, вече виждаме, че Европейския съюз играе проактивно активна роля в оформянето на начина по който ще изглежда бъдещото споразумение вече участвахме и в назначаването и избора на Роберто Езавейдо, който беше избран като генерален директор на Световната търговска организация. Той беше подбран след поредица от преговори, е, в които Европейския съюз за първи път се опита да координира своя подход и ирландското председателство изигра много важна роля в улесняването на координиращата роля. Мисля, че това беше добър знак за възможността на Европейския съюз да действа заедно е, при взимането на подобни важни решения. Е, другите въпроси бяха свързани с някои законодателните инициативи, които господин заместник председател черта. Тук смятам, че постигнахме някои доста значителни а, успехи в връзка с хармонизирането на процеса на взимане на решения според разпоредбите на Лисабонския договор. Знам от моите обсъждания с професор Морейра, че това беше източник на известни опасения за това, че поради липсата на хармонизация липсва достатъчен напредък по тези законодателни инициативи и се радвам, че постигнахме споразумение по-рано този месец по тези два важни документа. Благодаря и на предишните председателства, но учита ми сериозната работа на всички институции, които трябваше да действат решително, за да се постигне този резултат. Радвам се, че имахме възможността да направляваме тези, този процес. Също така се радвам, че успяхме да работим заедно с вас, Европейския парламент, за да стигнем до споразумение за регламента до пазар, пазарния достъп през март, който беше подкрепен от съвета и Европейския парламент през май месец. Тук се набелязва дата за това кога кои партньорски споразумения ще се подпишат и кои страни ще се радват на продължаващ пазарен достъп. Имаше обсъждания този точни дати и парламента и комисията имаха различни позиции. Сега обаче регламента ще влезе в сила от 1 октомври 2013 година и се надявам, и се радвам и благодаря на всички, които а, участваха в разработването на този регламент. Знаем, че споразуменията не са съвършени, но а, е добър интерес за Европейския съюз да се стигне до един градивен подход, който да очертае пътя напред. Това е добре дошло. Проведохме някои заседания, доста интензивни на работните групи, по други законодателни документи, финансовата отговорност, където работата започна и се надявам, че съвета по време на литовското председателство ще може да работи заедно с Европейския парламент за достигането на споразумение за финансовата отговорност. Тук се включва и модернизацията на определени законодателни пакети, както и предложението за обществените поръчки в трети страни. Мисля, че тук се засвидетелства напредък и тук, господин председател, вие повдигнахте вече този въпрос за този документ. Ние разгледахме този инструмент в големи подробности, разгледахме различията, които се повдигат от колегите и по време на нашето председателство разглеждахме възможността за един малко по-различен подход. Надявам се, че този подход ще бъде издаден, ще бъде оповестен от комисията съвсем скоро и се надявам, че ще можем да продължим в тази област заедно. Също така чухме и одобрението за включването на Мянмар или Бирма в общото споразумение за тарифите. Мисля, че това споразумение е политически много важно важно и е, подчертава е, ангажираността на Европейския съюз да продължава да работи за осъществяването на промени в Мянмар. Сега, в заключение, е, мисля, че отговорих на въпросите, които повдигнахте конкретно. Искам да ви благодаря за това, че ми предоставихте възможността да се обърна отново към вас. Трябва да кажа, че от моя лична гледна точка нашата ангажираност, общата ни работа беше изключително плодотворна. Аз председателствах комисията по промишленост през 80-те години. Тогава нямаше такова взаимодействие с Европейския парламент аз лично като парламентарист с повече от 30 години опит съм много щастлив от по-голямата ангажираност, която виждаме. От гледна точка на нас, на служителите, мисля, че работата по този начин става по-комплексна, по-всеобхватна, по-сложна, но в същото време отразява и новия начин на работа. За това искам да благодаря и на вас, и лично на професор Морейра за това, че ни дадохте цялата възможна подкрепа по време на нашето кратко председателство. Поне на мен ми се е, е, стори че пробяга като полска мишка това председателство. Наистина, сега вече почти изчезна, но а, сега вече мога да кажа, че опита беше страхотен. Благодаря на моите служители, а, които бяха подложени на огромен натиск. Както знаете, нашата фискална позиция не поставя така или иначе в серио, под сериозен натиск но моите служители работиха много сериозно за отбелязването на напредък на работата на Европейския съюз, така че им благодаря. Благодаря ви много. Uh, е, благодаря, господин министр. Е, както казах, още от самото начало ирландското председателство беше много активно и приключи много чувствителни въпроси, както вие сам казахте. И господин министр, вие знаете от колко време аз съм тук. Има много хора, които също са отдавна тук. Е, е, ние Знаем, че е, е, като цяло разбираме, че малките страни постигат много повече от големите страни, когато са председатели. Може би защото вие трябва да преговаряте, докато големите страни се налагат. Не знам дали е така. Да, вие знаете, че трябва да сключвате сделки. Да, защото ние идваме от нация, която в общи линии изключва сделки няма пари, но е, все пак е, сега искам да дам думата на координаторите. Е, Даниел, представител на Народната партия. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. Ja, ich möchte mich äh, gerne bedanken. Благодаря, господин министр. Бих е, искал да ви благодаря за тези 6 месеца председателство, защото в е, областта на търговията и други области вие постигнахте много. Няма значение колко голяма е страната. Мисля, че Ирландия през 6, последните 6 месеца доказва, че що се отнася до европейските въпроси беше свърши великолепна работа. Има две, два въпроса, които искам да поставя. Тази вечер се събира Г8 в Северна Ирландия. Осемте страни ще се разгледат споразумение, търговското споразумение между Штатите и Европейския съюз и аз ви пожелавам успех. Но исках да чуя каква е вашата оценка. Считате ли, че от страна на Европейския съюз в рамките на преговорите успяваме да се справим по въпросите с търговията и ще успеем. Казаха ми, че до 2014 година трябва да успеем. Аз много не вярвам, но така лека лека ще стигнем до 2016-2017 и така нататък. И а, вече 30 години се водят тези преговори. Смятате ли, че с следващото председателство ще успеете да постигнете бърз резултат в съвета. Мисля, че всички теми са на масата. Ако почнем през юли, е възможно да се постигне резултат. И ако няма необходимата воля, естествено нямаше да започнем и преговори. Освен това, вие говорихте за Китай. С много голям интерес проследих е, това, че комисията иска да започне да говори за защита на инвестициите с Китай, като видим какво е положението на предприятията в Европа и в Китай. Аз наистина смятам, че китайците имат добри възможности да инвестират в Европа, но нашите предприятия не се чувстват много добре на китайска територия, пък има и доста спорове и е, проблеми с китайците, например по отношение на слънчевата енергия. И бях доста изненадан от дискусията, която се състоя по е, правата антидъмпинг. Е, много се дискутира по този въпрос и в съвета. Дали искаме такива антидъмпинг е, мита. И от 2-3 дни всъщност те са в сила и китайците са готови да преговарят по този въпрос. Аз просто задам въпроса защото това, което не ме вълнува толкова слънчевата енергия, колкото но това е все пак един пример, който показва, че китайската економика, която все още е държавно планиране, води до е, малко погрешно тълкувани успехи, дали искат монопол на слънчевата енергия или пък нещо просто така е станало за момента, както и да е ще трябва да дискутираме по този въпрос, защото има много такива случаи. Това няма да е последния. И след като е, влезоха в сила митата, е, просто искаме да покажем е, все пак на китайците, че, че искаме да бъдем партньори, а не врагове. Виждате ли от страна на Китай готовност, воля да се говори за слънчевата енергия? но също и по другите въпроси, като е, изкривявания и нарушения на пазара, предвид именно тяхната планирана економика. Дали е възможно да се говори по този въпрос? Благодаря, господин министър. Е, има три области, които искам да засегна и бих искал, ако може да отговорите на тези три въпроса. Първият, вие опоменахте е, цяла поредица преговори, които бяха започнати наскоро. И ако разгледам е, всички тези въпроси от Виетнам до Китай, като минавам през Марокко, е, всякакъв вид преговори, те са 15, 15 ще започнат или вече са започнали. Каква е вашата оценка на капацитета на Европейската комисия? Дали има тя необходимия капацитет да осъществи тези преговори по същество, задълбочено? Още повече знаем, че персонал на комисията не се е променил спрямо статута и положението преди Лисабон. Критикува се винаги бюджета на комисията, дали ще е възможно да се водят едновременно толкова много преговори предвид персонала, а пък и може, може ли тези преговори да бъдат проведени е, задълбочено? Дали това няма да бъде стратегическа слабост от наша страна да започнем толкова много преговори предвид ситуацията? На второ място, времевата рамка на преговорите с щатите, самия график – може ли да бъдем така оптимисти, се питам година и половина или две, докато имахме примера с Канада. Вече 4 години договаряме с Канада и все още не сме приключили преговорите, а пък и не знаем кога ще стане. Тъй, че тъй като става дума за един, едно споразумение, което е сложно, дали е твърде оптимистично се преди година или две, или пък ще трябва да се съсредоточим само върху някои специфични въпроси. Митата, тарифите, стандартите, достъпа до е, публичен пазар и да оставим другите неща малко настрани. Третият ми въпрос е, в мандата за преговори с щатите се говори за възможност за решаване на споровете що се отнася до държавите срещу инвеститорите. Защо е необходимо това? Штатите и Европейския съюз си имат свои системи е, за възивни жалби, за други такива съдебни процедури. Е, защо пред дали няма да стане така, че чуждите предприятия да бъдат третирани по-добре от колкото местните инвеститори в рамките на спорове. А какво мислите за това, което става с Австралия, която няма система за решаване на спорове с трети страни, а пък и Австралия няма също такова споразумение за решаване на, споровете с е, щатите за защита на инвеститорите. Сега, ако никой няма да задава въпрос от името на либералите, Франс Келър, вие се гледате един друг, но явно вие, вие го замествате като координатор от името на зелените. Заповядайте. Да, аз благодаря. Благодаря ви за посещението и за изложението на вашите постижения. Искам, преди да задам въпрос, е, бих искала също да е, започна с, с е, пълномощията, защото имаше проекто пълномощията, имаше спорове по много въпроси, защото закъсня решението за мандата ви и искам да ви попитам дали днес държавите членки са по-разделени или по-обединени във връзка с този проект в сравнение с варианта му от януари. И на второ място, бихте ли казали, че парламента и обществеността като цяло ще разбере разберат какъв ще бъде резултата от дискусите върху мандата. Вие ще се опитате ли да убедите държавите членки мандата да стане обществено достояние? Сега, във връзка с поразумението за търговията и услугите, доста е, е странно, че, на, че съвет е трябвало на една или две сесии да одобри този мандат и в последствие обаче е, проекто мандата е бил променен от комисията. Ние виждаме, че имаше огромна дискусия вър, върху дити, докато за тиза има много по-малки дискусии, макар че отражението е много по-чувствително. Е, бихте ли се съгласили, че е, държавите е, членки ще направят крачка напред по мандата или той ще бъде много по-разгорещен и особено като се стигне в е, съвета, да обсъждане в съвета. И накрая, във връзка с обсъждането на Китай, мисля, че държавите членки промениха настроението си е, във връзка с нашата офанзивна или дефанзивна търговия. Е, вие бихте ли се съгласили с моето усещане, че държавите членки много повече е, се разграничават в тяхното възприятие за търговията и взаимната изгода от тази търговия. Това са въпросите ми. Благодаря ви. Председателя, благодаря Франческа. Е, така, сега, е, докато вие задавахте въпрос, Хелмут дойде. Като координатор му давам думата за въпрос. Благодаря на господин министър за неговото изложение. Аз искам да се сродоча основно върху е, е, стратегията така, мисля, че е много трудно да обсъждаме въпроса, при положение, че още се обсъжда мандата и преди да се постигне споразумение, трябва да е, се осланяме на междинната версия. Така че един междинен въпрос е как парламента в неговата резолюция от преди няколко месеца ще участва в процеса, е, в неговата продължителност, доколко има прозрачност, как ще се постигне тя е, преди е, парламента да получи достъп до документите. И е, сега ние виждаме е, това, което се случи е, в мандата. Мисля, че е доста ясно. Имаше указания за по-широк мандат от името на комисията, но според мен има опасност да, да се споразумеем по нещо, при което ще има отстъп от стандартите от, за опазване на конта среда, е, социалните въпроси и така нататък от двете страни на Атлантика, особено когато говорим за регламентите. Сега искам да задам въпрос за е, механизма, е, който беше ясно отразен в проекто мандата. Е, добре развити страни е, с е, правна система, дори в Съединените щати, смята, че в повечето от случаи инвеститорите се връщат към този механизъм, към сътрудничество, който се основава върху Европейския съюз или Съединените щати. И ясно е, че има потенциал за ново развитие в световната търговия. Е, дали министрите няма да споделят тревогите, изразени от много неправителствени организации, че това може да се използва използва за предизвикателство към общественото здраве, околната среда, социалните е, стандарти, стандартите за труда, които се прилагат в е, отделните страни. Например, делото Филип Морис е срещу Австралия в момента във връзка с е, ограниченията на пакетите за цигари. Нещо подобно на това, по което ирландското правителство мисли сега. Сега имахме и друго дело срещу Канада във връзка с ограниченията срещу фракинга при шистовия газ. Тоест, много държави членки водят същата дискусия. Има интерес поравен от много хора по тези въпроси. Но има и друга опасност. Ако инвеститорите се върнат към този механизъм е, между Европейски съюз и Съединените щати, е, имаме, е, се привилегироват интересите и достъпа до правосъдието, интересите за гражданите. Какъв е проблема с вашата правна система, когато всички останали граждани трябва да го използват? Дали това се използва достатъчно при сътрудничеството? И сега е въпрос, който се проследява от много хора, въпрос за достъпа до GMO, геномодифицирани организми, е, също така е, е, добитък, говеждото месо, свинското место. Виждате критиките от основните партии в Съединените щати, но и от производителите виждаме, че това е интерес, економически интерес, който се обсъжда. Ние виждаме, че проекто мандата изобщо не се споменава за принципа за предпазливостта, а това е принципа, който е установен е, е, по принцип, така че искам да разбера е, дали това е някаква опасност за вас. Това са принципи, които отпадат по време на дискусиите, особено когато се говори за достъп до обществени поръчки като цяло. Има и проблем с открит дискусия с вас, когато стане ясно, е, че има нашествие в личните данни, в личния живот и европейските регламенти за защита на личните дати са улеснени от сътрудничеството, което се основава в Ирландия. Например, програмата е, за затворите. Имаме покриване на данни за европейски граждани. Как мислите, ние можем да обсъдим въпроса и за интелектуалната собственост, е, каквото и да се случва от другата страна. И накрая искам да спра на отделен въпрос. Мисля, че трудно може да се опише е, е, достъпа до пазара като успешен, е, успешен регламент. Тук през уикенда много страни изразиха позицията си, как се чувстват, че партньорския модел е приключен. Те се чувстват заплашени, едва ли не, че ги шантажират. И искам да разбера какво е вашето мнение във връзка с това економическо партньор, споразумение за партньорство. Председателя и така приключвам списък списъка на координаторите. И аз е, сега е, искам да напомня въпроса на Даниел. Е, много от нас тук в тази зала е, подкрепяме ти. Не знам дали можете да ни осветите допълнително е, по дискусиите, които Даниел спомена. Е, е, дискусиите, които се проведоха в петък е, може би те не са били при закрити врати и въобще какво е вашето усещане за това как протекоха те? Благодаря ви. <clears throat> Много ви благодаря за всички въпроси, които поставихте на моето внимание. Без никакво съмнение мога да кажа, че създадения мандат започват много преговори, много преговори тъкат и мисля, че тук възниква въпроса за това дали трябва да има публикуване на мандата. Трябва да се защитава неприкосновеността на мандата, трябва да се работи за успеха на екипа по преговорите и не е задължително да се показва посочват указанията за водене на преговори, така че всички да ги видят. Има известен принцип на поверителност покрай подобен тип мандати. Знаем, че не е задължително да се публикуват мандатите. Мисля, че дебатите бяха много здравословни, обсъдиха се въпроси, които са важни за Европейския парламент. Например, аудиовизуалните услуги беше въпрос, който се обсъжда надълго и на широко. Тук се постигна добър компромис. Мисля, че държавите членки бяха доволни. Даниел Каспори повдигна въпроса за това доколко можем да действаме бързо и доколко амбициозно. Тук разликата между нас и другите председателства, може би беше сериозната работа, свършена от групата на високо ниво. Мисля, че тук има амбиции от двете страни, защото Съединените щати биха искали буквално да качат преговорите на един танк, както те казват, т.е. да се постигнат максимални резултати в максимално кратки срокове. Виждаме, че трябва обаче да се постигне официално споразумение, но има амбиция и от двете страни и а, това се а, видя по време на преговорите. Мисля, че Съединените щати направиха известни маневри, но ние също бихме искали да видим определени стимули за постигането на растеж като в същото време а, трябва да се направят съответните инвестиции от публичните институции за рестартирането на растежа. Както казах, потенциала за заедостта варира, като прогнозите са различни от 400 хиляди до 2 милиона. Това ще бъде въздействието върху европейската економика. Ясно е, че това е една цел, към която има двояк интерес. Китай и взаимоотношенията с Китай. Вашия собствен принос, вашето изказване описа комплексността на тези взаимоотношения. Огромна страна, която расте много бързо, до някъде е развита, по начин, който е по-различен от различните механизми, които се прилагат но развитието на едно дългосрочно партньорство е много важно и в това развитие има много върхове и падения. Мисля, това е реалността. И мисля, че това беше отразено в казаното от вас, Даниел. Има разнобой на мненията в съвета. Някои държави членки ясно смятат, че дългосрочното развитие, правилния контекст, в който трябва да се развиват тези преговори. Други пък смятат, че трябва да сме много стрикни при прилагането на правилата още от самото начало, при постигането на тези дългосрочни взаимоотношения. Знаем, че са различни мненията за най-добрия подход, но пък има едно общо мнение, че трябва да има дългосрочно разбирателство, което почива върху взаимното доверие и да се включат антидъмпинговите мерки, които са много важна част от тази рамка на водене на преговорите. Има обаче тактически различия за това как трябва да се прилагат тези мерки и няма да навлизам в повече дълбочина. Бернт повдигна въпроса за това дали има ограничаване на капацитета на комисията и нейните служители при воденето на преговорите за за няколкото фонда. Наистина имам разлика в темпото. При някои има доста бързо темпо, при други не. Мисля, че по споразумението с Съединените щати ползите ще са много значителни, но и подготвителната работа беше огромна. Така че трябваше да има амбициозен график по отношение на това конкретно споразумение. Аз лично не съм видял и бил свидетел на подобни ограничения макар че, да, когато има подобни амбициозни времеви рамки, когато се водят преговори на толкова много фронтове, аз лично мога да кажа, че така недостига на персонал може би е до някъде ограничение, но вие може би по-скоро искате да споменете някои части от споразумението. Мога да кажа, че това е едно динамично споразумение, то не е статично. По-скоро нашето общо разбиране е, че това трябва да е един жив организъм, който да води своя собствен а, живот и да се развива, а, дори и да Имаме определени цели, свързани с обществените политики разработването. Ние трябва да имаме начини за тяхното измерване с това, което мислят нашите колеги от океана и това, което може да се калибрира, може да се доуточни и прецизира. Мисля, че тук има много широко място за напредък. По никакъв начин не се намесваме в отделните политики политики, които се одобряват в Европа. И мисля, че тук ще отговори на Пол Мърфи. Ние по никакъв начин не искаме да компрометираме европейските стандарти, независимо дали става за околна среда или някакви други стандарти. Въпросът е, че го има голяма възможност за премахване на нетарифните бариери, без по никакъв начин да премахваме целите, свързани с обществения ред и обществената политика, към които сме си устремили. В крайна сметка това е на общата цел да защитаваме постиженията на правото на Европейския съюз и достиженията, които сме постигнали в толкова важни области. Но не трябва да се отдръпваме от преговорите заради различните стандарти по обществен ред в, а, напротив, трябва обаче да ги отчитаме. Това е по-успешния подход, мисля. Сега, въпросите за инвестиционната защита. Франциска Келер повдигна този въпрос за това дали държавите членки са по-обединени. Мисля, мисля, че е така. Във всяка дискусия хората влизат с различни мнения и ако се придържате категорично към своята позиция, мисля, че да, хубаво, обаче като се стигне до някакво общо мнение, тогава всички са по-доволни. Така или иначе, в края всички бяха много обединени по време на нашите дискусии. И мисля, че различията по време на обсъждането беше свързано, бяха свързани с 1% от мандата, 99% от мандата бяха възприяти като много важни, като много основополагащи и получихме така абсолютно подкрепа с 99% от мандата. Имахме спорове по единия процент. Не бих направил такова разграничение, дали е било по-трудно да се постигне споразумение тук или по ТИСа. Имаше същият елемент, същата процедура на надзор. Въпросът е обаче, че се отчитат културните различия в рамките на договора и затова смятам, че тук се отчетоха и различията на мненията. Те се смят, сметнаха за много важни, защото самият договор определя колко важна е защитата на културните особености и поради тази причина имахме този подход. Дали държавите членки се различават много и се отдалечават в своето разбиране на общата търговия? Ами, не знам, не смятам. Да, разбира се, има страни, които са на различно мнение а, по някои въпроси. Други пък държави са променили много становището си по свободната търговия и достъпа. Някои държави са по-предпазливи при подхода към търговията и търговските въпроси. Но смятам, че всички разбират, както показват и документите, че ако има двустранни споразумения с различните страни, за които са определени, въздействието върху заедостта в Европа ще бъде много значимо. И то във време, в което много европейски правителства не са в позиция да правят инвестиции или, или да определят фискална политика за подобряване на растежа, възможността за използване на търговията като източник на заетост е един от елементите, който обединява отделните държави. Има определени различия в подхода към определени отрасли, търговски отрасли. Но така или иначе, това е характеристика на всички търговски преговори. Имат деликатни области, щекотливи въпроси. И въпросът е да се подходи внимателно към тези деликатни области, но е пределно ясно, че всички държави членки искат да видят един категоричен ангажимент принципът на конкурентното предимство остава при търговията и ако можем да действаме конкурентно, това ще отвори възможности на по-големия пазар. Това е чудесно. Ще доведе до повече възможности на нарастване на националния приход. Така че е, виждам различията, различните ударения, които се поставят на отделните области, но не смятам, че има промяна на нагласата и за това, че се отдалечават държавите членки. Държавите членки имат различни традиции, различни отрасли се развиват и мисля, че това се приема и се отразява в този подход, който може би до някъде е различен в отделните държави при тези преговори. Не споделям опасението на Пол Мърфи, че влизането в двустранни преговори с Съединените щати създава а, така рискове а, много е и ясно тук, даже това се казва от Европол, че трябва да има защита на обществения ред, но така или иначе имаме общи ценности с Съединените щати. С тях ще бъде по-лесно да се водят преговори. Имам редица общи черти, общи подходи, а, така че дори в инвестиционната област там има много ясно обособена правна традиция което подкрепа добросъвестната дейност. Да, усилията ще продължат. Това се признава председателят на комисията Барозо. Има различни подходи и дори след подписването на споразумението ще има различия, ще има различен обществен ред в отделните области. Да, може да приемам това, че Съединените щати искат да, Европейския съюз да промени някои правила, така че да е по-лесно да се осъществяват търговия от страна на американските фирми, но Европейския съюз ще продължи да защитава категорично обществения ред и интереса на своите граждани. Това ще бъде двигателя и движещата сила но е важно да се водят подобни преговори, защото те създават повече възможности. Те не подкопават устоите на обществения ред. Това е баланса, който ще се постигне. Няма да коментирам въпросите за неприкосновеността на личното пространство. Въпросът за защитата на данните не е в моя ресор, той е в друг, друга област. Мандатът за достъп до пазара така съжалявам, че се представя до някъде като труд на хора, които са били тормозени и заплашвани. Не, това е плод на многогодишни усилия от страна на парламента и комисията, след полагане на много усилия да се стигне до този резултат. Тук става дума и за принципни въпроси, да се даде време на държавите, но в същото време да има някакъв крайен срок, за това да се осъществят реформите в тези страни. Мисля, че тези реформи са изключително важни и желателни. По защита на инвеститорите, мисля, че тук има различни подходи. Oh, yes. some, some member states already have bilateral... Вече е, в някои държави има двустранни споразумения с Съединените щати. Имаше такъв въпрос при разписването на мандата. Отчетоха се различията на държавите членки. Отчетоха се моделните системи от, от двете страни. Не, не вярвам това да се окаже проблематично за Европейския съюз. Наистина, опасенията, които вие посочихте, бяха повдигнати от редица държави членки и комисията няма да забрави тези опасения при воденето на преговорите. Но мисля, че споразумението за защита на инвестициите, така или иначе, ще не смятам, че ще подкопае устоите на обществения ред. Поне не се предвижда подобно нещо. Ами, благодаря ви, господин председател. Мисля, че отговорих на въпросите доколкото мога, доколкото ви позволяват способностите, тъй като това е последното ми идване тук. Благодаря на вас, на комисията и на професор Морейра за чудесните взаимоотношения по време на изминалите 6 месеца за различните тристранни срещи. Наистина беше истинско удоволствие да работим заедно и да постигнем напредък в тези области. Едва ли има. Едва ли има още въпроси. Искате ли да се върнете на темата? Ако не, господин министр, на свой ред искам да ви благодаря. Винаги е, сте бил е, така свободен, за да наморите с нас, искате да говорите с всички и като цяло отношенията ни са чудесни. Ние имахме много добри работни взаимоотношения е, парламента не замества председателя на съвета в работата си. Всичко хубаво за бъдеще и много като е, вас ние знаем, че Ирландия е приятно място и е, с удоволствие за бъдеще ще се върнем е, в Ирландия. И да, добре дошли. Важни, важни времена ни предстоят среща на държавните глави на Г8. Знам, че вие готвите нов плувен басейн за президента на Русия. Да, май в езеро. Той, вие май плувате в езера. Вие имате много езера в Ирландия. Така или иначе, всичко най-хубаво. Благодаря ви за подкрепата, която оказахте на нашата комисия и се надяваме, че по споразумението се върви напред. Вие казахте много насърчителни думи. Мисля, че можем да бъдем разумно оптимистично настроени. Благодаря ви. Right, uh, и така, дами и господа, пристъпваме към пета точка от дневния ред. Е, това е доклада на Николо Риналди Това е мнението е, върху влизането в сила на регламентите. Знаете, че комисията предлага нов инструмент е, за увеличаване на доверието към Европейския съюз, когато е, има търговски спор с трети страни, трябва да се разглежда въпроса при уреждането на спорове, както на международни, така и двустранна основа, защото Европейския съюз има намерение да приеме ответни мерки спрямо страни, които не прилагат решенията на органите, които разрешават споровете. Това са при взимането на решения ние смятаме, че това е от полза за Европейския съюз, защото се увеличава доверието към него. Николо, имате думата. Е Благодаря, господин председател. Това е второто представяне на този доклад, така че мога да бъда кратък, защото междувременно имахме едно съвещание с докладчиците в сянка от различните политически групи. Става дума да се организира тук една такава сила за разобеждаване, така я нарекохме, т.е. инструментите за търговски ограничения, ако се наложи, разбира се, ако примерно не се спазват е, някои изисквания от страна на нашите търговски партньори. Приложното поле вече беше изложено, представено от е, председателя, от вас, господин председател. Разбира се, става дума за мерки, които във вижданията на Световната търговска организация са мерки крайен случай, вече когато няма друг изход, няма други инструменти, които да помогнат да се решават а, търговските спорове. И днес ситуацията е много сложна, що се отнася до организирането на тази сила за разобеждаване на Европейския съюз, защото Трябват а, е, около 15 до 31 месеца за Европейския съюз с обикновената процедура, която е в сила сега. Трябва толкова време за въвеждането на такива мерки, когато ще дам един пример. Штатите, например, на тях са им необходими само няколко седмици. Така че този доклад ще бъде, проекта за доклад ще бъде представен през юли на следващото ни заседание. А що се отнася до предложението на комисията, Имам намерение да предложа, но това разбира се беше направено със всичките, със съгласието на всичките докладчици в сянка, ще предложа четири изменения, които са специфични. Първото изменение, което е най-важното, се прилага за стоките и е, държавните поръчки. Искаме да разширим това приложно поле също и за услугите. И това означава, че е, ще се занимаем с член първи от регламента, където се говори също за и услугите. Не е лесно да се прилагат такива мерки, е, санкции за в областта на услугите. Има различни становища в съвета и държавите членки, а и самата комисия се показа доста предпазлива в това отношение но съществува правна база, която е съвсем ясна, за да може да се включат е, услугите в този режим, в рамките на ГАЦ. Може да се предвидят е, услугите в е, нашия проект регламент. Услугите все играят все по-сериозна роля в нашите, нашия търговски обмен – и ще трябва да започнем да предвиждаме някакви е, предпазни мерки в тази област. Виждаме, че ролята на услугите е основна във всичките споразумения за свободна търговия с различни страни, тъй че ще трябва да започнем да предвиждаме някои мерки, които касаят също услугите. И на трето място, нека все пак да си припомним, че регламента предвижда известен брой мерки, които ние никога не бихме искали да използваме, но които все пак е, са, да ни са ни под ръка, като мерки за разобеждение по отношение на следващите нашите партньори, да могат те да бъдат по-коректни. Това съвсем не означава, че ще се прилагат действително. Второ изменение по отношение предложеното от комисията, това е решението на регламента, който се предвижда за 3 години. Ние предлагаме да се периода да бъде 5 е, години защо е това? Защото не е лесно да си представим кога може действително този регламент да влезе в сила. Това са все пак мерки, които е важно е, да ги покажем пред нашите търговски партньори, без те да влизат в сила веднага. А пък и е, съвсем означава, че е, ще се прилагат всички мерки от нашия регламент, което е, може да ни позволи да мислим за 5 години вместо 3. Освен това трябва да се каже, че да може да докажем на нашите партньори, че се съоръжаваме с ефикасни оръжия, е добре да покажем, че тези е, е, отговори не са временни, а те са добре организирани вече в дългосрочен план. Тоест, да преминем от 3 на 5 години. И мисля, че в рамките на това контакти бяха установени от комисията и имам чувството, че комисията не е против. Трето изменение спрямо предложението на комисията, това е, е относно ролята на парламента. Става дума за решения, които са изключително важни в нашата търговска политика, в някои случаи дори бих казал геополитическо значение, защото да вземе такива мерки срещу някои страни, това означава да поемем куп отговорности. А днес процедурата за вместно решение, първо, че отнема много време, но пък и не може да подпишем празен чек. Следователно, в член 9 намерението е да се създаде да се предвиди диалог по различните, е, в различните търговски сфери и мерки. И това да задължи комисията да се консултира с парламента преди е, прилагане, преди да вземе мерката и след като вземе съответните мерки, за да може парламента да знае какво действително се прилага. Няма да има някакви сложни процедури, е, но видяхме какво стана в е, економическата и финансова комисия, видяхме как става и в други органи на парламента, тъй че трябва да има структуриран диалог, такъв какъвто се предвижда в регламента, по този вид мерки и в рамките на това може да се включат и други, е, приложението на други регламенти, които да бъдат одобрени по-късно. И накрая едно малко изменение. Опитваме се да укрепим консултацията от страна на комисията с партньорите и органите, професионални организации, за да може такива мерки да бъдат взети предвид ситуацията в нашия търговски, економически и производствен свят. Това вече се предвижда в регламента, но ние подчертаваме още веднъж това. Това са четирите области, които искаме да променим в известен смисъл. Вече говорихме и с докладчиците в Сянка, за което им благодаря. През юли ще представим писмения документ, проекта и края на юли ще внесем, това ще, ще се определи датата, крайната дата за внасяне на промените. Госп... Сайфи има думата. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да се извиня от името на Франк Прус, който ме натовари да е, направя няколко забележки. Той благодари на докладчика за работата, която е извършена, в която са участвали и е, по доста градивен начин на е, докладчиците в сянка. Но все пак Франк Пруст иска да направи четири забележки. Най-напред, що се отнася до обществените поръчки, е, докладчиците в сянка от ЕНАП считат, че има известно объркване по отношение на този инструмент във връзка с инструмента за реципрочност. Така че но се струва, че е по-важно да се предоточнат тези мерки на Две неща трябва да се разграничат. Когато обществените поръчки са причина за налагане на такива мерки, само страните, които са подписали странно споразумение или споразумение в рамките на Световната търговска организация, тогава може да се прилагат тези мерки. Когато обществени поръчки са сектора, по който се прилагат тези мерки, наказателни мерки, в случай на съчетани такива мерки, например може да се предвидят такива за някоя страна, която увеличила митата за стоки, които идват от Европейския съюз, без да, бъде, да и бъде разрешено за това. Знаеше се, че за страните, които са членове, не се предвиждат такива е, кръстосани мерки. Въпросът е дали Европейския съюз може да налага такива мерки в случай на спор който няма нищо общо с обществените поръчки. Франк Пруст иска тази точка да бъде изяснена в предложението за регламент. Втората точка услугите. ЕНП подкрепя предложението, според което услугите трябва да могат да бъдат предмет на наказателни мерки, но въпросът е как това да се организира в предложението. Става дума да се измисли някакъв ясен, прост, гъвкав и ефикасен механизъм. Мислим, например, за временното прекратяване на лицензиите или задължението да се плати някаква компенсация, когато лицензиите не могат да бъдат временно спрени. Друг въпрос, как да се определи най-ефикасната наказателна мярка? След като Европейския съюз има правото да налага такива мерки, кои сектори, какви мерки да се изберат. Съобразно секторите и тежестта на наказанието, ефекта върху държавите членки може да бъде различен. За Франк Пруст трябва да се направи така, че държавата членка, която е най-засегната от нелоялното поведение на някаква страна, е, това да е държавата, на която се възползва най-много, най от мерките и комисията предлага. В член 9 този избор да бъде направен в функция от економически интереси на Европейския съюз, където становището на промишлеността игра основна роля. Трябва, може би, да помислим за една по-ясна система, което да позволи да се гарантира една ефикасна, справедлива и е, е, такава мярка. И е, Франк Пруст е, предлага да се привилегирова тук е, консултативната процедура, по-скоро тази процедурата на преглеждане и според тази последната държавите членки трябва да гласуват такта чрез своите експерти, като вота се претегля съобразно за че поставят държавите членки но това няма да се да позволи да се гарантира, че мярката ще, се възпол... ще бъде в полза на най-засегната страна. И на трето място предложението на парламента, когато Европейския съюз има право да, не... да приема наказателни мерки, регламента предвижда процедурата да се извърши чрез актове за изпълнение, което изключва парламента като от ЕНП счита, че това е най-подходящата процедура, но трябва да се намери някакъв начин парламента все пак да бъде информиран за това. И предлага следователно комисията да се свърже с комисия Инта при затвор... закрити врата два пъти е, месечно, всеки път, когато Европейския съюз може да взема такива мерки, за да бъде информиран парламента за всичко това и какви са намеренията на, на Европейската комисия. Когато се вземе решение да се наложат санкции, когато комитетът взема решение, трябва комисията да обясни как, каква е мярката и какви са причините, поради които тази мярка се налага. Благодаря за вашите отговори и ще предам отговорите на Франк Пруст. Благодаря. Uh, thank you, <clears throat> George, um, you're next, but in uh, that, I... Благодаря, е, Сайфи. Джордж, е, е, вие сте експерт. Сега тук виждам представители на докладчиците в Сянка, Джордж. Да, аз съм партньор. Аз съм докладчик в Сянка от името на социалистите. Благодаря, Роберт. Първо, още веднъж искам да повторя, както вече беше казано на предходни дискусии, че според мен е, този регламент е, трябва да бъде значителна стъпка към по-голяма ефективност и доверие към Европейския съюз, особено при разрешаване на търговски спорове. Е, сега по първото предложение, което направи Николо, аз подкрепям а, това, което се казва за услугите, защото ще има по-голямо доверие към дейностите на Европейския съюз и това е свързано най-вече с страните, които нарушават правилата. А, Комисията вече е размислила по възможностите за санкции в областта на услугите. Аз споменах делото, което вече се води сега е, съвета трябва да прецени е, какви санкции трябва да се прилагат в този отрасъл. Специално за ГАЦ могат да се е, суспендират неформални споразумения, трансгранични споразумения, ангажимента търговия и най-вече най-големите задължения в търговията. А освен това, суспендиране на концесии в областта на услугите, е, когато е, има технически и правни затруднения, Примерно мога да посоча като пример случай, когато този, който оказва услуги от чужбина, иска да установи присъствие в Европейския съюз и вече има собственост върху права. Според мен е суспендирането на задължения ФМН, което дава възможност да се налагат е, мита и различни налози е, на страната, която нарушава правилата. Според мен е първи вариант е най-подходящ. И е, също така е добре да се знае предварително, не знам дали може да се прецени каква подкрепа би оказал съвета е, за включването на услугите в е, този регламент. Сега за ролята на парламента. Аз искам да подчертая, че подкрепям идеята, която е, беше подхвърлена от консерваторите за платформа е, за диалог с е, комисията по засилването на търговията. Това, което вече се каза в комисията ИКОН за дисциплината при валутния диалог, мисля, че това изцяло отговаря на мисията на нашата комисия. И накрая Очаквам е, е, съвместната работа с Николой и останалите докладчици в Сянка. Нека да видим какви ще са крачките, които ще се направят. Благодаря ви. Благодаря, Джордж. Следващия оратор трябваше да бъде Ян Залда, но той не може да присъства на днешното заседание, защото има важни ангажименти в своята държава членка и заради това той ме помоли да прочита неговото изказване. Като цяло той подкрепя позицията на Николо и споделя намерението на колегите да се използват възможностите за прилагане на ответни мерки в е, областта на услугите и за да може в край на краищата е, това е, да става стане един разумен инструмент, искам комисията да започне независимо изследване по тази точка, е, което е, за да се види какъв ще бъде резултат от преговорите в съвета, колкото се може по-бързо. Това да бъде част от прегледа на регламента по член 9. Според мен е важно преди ответните мерки Европейски съюз трябва внимателно да оцени какъв е економически интерес е, от прилагане на подобни мерки и да проведе е, консултация с всички партньори, които са засегнати от е, непочтена търговия, защото това засяга интереса на Европейския съюз и може би ще бъде полезно да се види доколко са засегнати партньорите и да се вземе предвид тяхното мнение, но балансирано и пропорционално. На трето място от гледна точка на ролята на Европейския парламент, аз, поде... аз размених имейли с докладчик и с докладчетите в сянка и предлагам формулировка в мотировката във връзка с трансграничните разпоредби, за да може нашата комисия Инта редовно да споделя мнения с комисията по нейните намерения за търговски правила, и какви ще бъдат те. Сега колкото до мерките за единния пазар и двустранната търговия с трети страни аз очаквам да работя активно и в близко сътрудничество с Николай и докладчици в Сянк. Следващия изказващ се. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за усилията, които са положени Знаем, че по време на последното заседание развихваме и други задължения, които имаме като комисия, но със сигурност трябва да гарантираме, че Европейския съюз разполага с хоризонтален регламент, който да помага за прилагането на разпоредбите на СТО и други многостранни споразумения и то във възможно най-макратки срокове. Както каза и господин докладчика, трябва да се види в каква насока ще се развиваме по отношение на този хоризонтален подход. Смятам, че също така е важно да се добавят обществените поръчки като друга област за ответни мерки, където те могат и трябва да бъдат включени. Смятаме също така, че и услугите трябва да се включат там не знам а, дали а, трябва да се включат APRs в тази структура, така че по-скоро бихме искали да има друг обмен на мнения между докладчика или а, докладчиците в сянка, за да се види точно как да се подходи към въпроса. В същото време обаче защитата на интересите на Европейския съюз не зависи само от ответните мерки, но най-вече от поведението на самия Европейски съюз, най-вече при прилагането на законодателството, двойните стандарти и тук, като имаме силен партньор, да речем като САЩ или Канада, да гарантираме, че Европейския съюз не се колебае да прилага някои ответни мерки при други партньори, които са по-слаби от Европейския съюз, се прилагат други правила което означава, че няма равен подход при прилагането на ответните мерки. Мисля, че тук трябва да има много ясни правила по отношение на всички търговски партньори на Европейския съюз. Спазването на правилата на СЕТЕ от страна на самия Европейски съюз трябва да се разгледа. и също така и поведението на ЕС. Нека да припомня, че по време на банановия конфликт с Еквадор, например, там имахме по-различна ситуация, отколкото с други наложените санкции от Европейския съюз не бяха спазвани от Еквадор. И поради тази причина смятаме, че е изключително важно да подсилим участието на Европейския парламент в цялата тази процедура, да се усили участието на Европейския парламент. И тук, Николо, има и някои предложения, които вие споменахте. Ние ще ги проучим много внимателно и ще излезем с някои конкретни предложения за допълнителното повишаване на участието на Европейския съюз. А, и още нещо, което забравих. Всичко трябва да е прозрачно, трябва да е разбираемо за всички партньори, които участват в подобни ответни мерки. И трябва да се включи на ниво търговски партньори, трябва да се подсили участието в налагането на ответни мерки и да се разясни за какво става дума. Благодаря, Хелмут. Даниел Каспари. Äh, да, искам една кратка забележка. Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря на докладчик, че представи нещата и че е, може да е, се защитаваме от също някои неща. Но искам да кажа и това в досието с нашия колега Риналди. Ние имаме същите проблеми с инструментите за достъп до пазара. Въпросът е как ще може да намалим бюрокрацията, която е свързана с обществените поръчки. Как да се опитаме да запазим една рамка, в която може действително се работи. Тук ще трябва, наистина трябва да имаме правила, които да не си противоречат помежду си. Grazie. Ehm, госпожа Кардини, благодаря. Аз съм съгласен с колегата Риналди и с това, което беше казано от много от колегите, които участваха в дебата. Бих искала да се спра на някои забележки, които бяха направени, за да подчертая необходимостта ние всички да участваме сериозно по отношение на е, нещата свързани с е, Световната търговска организация. Аз съм убедена от край време, че тази организация не работи. Всъщност тя като че ли е, налага някакви недопустими разлики между страните. Така че трябва да имаме по-ясни правила, по-ясни санкции. Това е много важно. И друго нещо, търговските практики нелоялните търговски практики не са само економическа щета, това е една щета, която се отразява в редица инициативи и отразява отрицателно отражение за страните, които са жертви. Например, в областта на здравеопазването, културата, на всяка страна. Тези нелоялни практики в областта на търговията се превръщат в инструмент на изнудване, който цели да пречи на свободния, свободната, свободния търговски обмен, свободната търговия. Сега може би отива малко далече, но ако упомена Китай, това, това е един добър пример, това е изнудване на правителствата започва се от една област, после се минава в друга и после се тази засилва се този натиск и това, което искам да припомна, на което каза и докладчика относно обществените поръчки и услугите, аз бих се съсредоточила върху обществените поръчки в този призив, който отправям. Но ще е трудно, Даниел го каза, трудно е да се намери някакво решение, тъй като именно защото обществените поръчки не се прилагат като хората, именно поради тази причина в Европа корупцията и престъпността се засилват. Така че ако може поне да започнем да регулираме нещата в тази област, ще бъда много признателна и съм много признателна на колегата Нералди за неговата работа. Сега ще дам думата на Мартин Лукан за комисията. Much, uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря за всички тези думи на подкрепа за нашето предложение. Само исках да представя реакцията си на четирите елемента, споменати от господин Риналди за включването на услугите тук разгледахме този въпрос много изчерпателно, когато изготвяхме предложението. Не сме изключили услугите от принципните въпроси. Тук говорим за търговия на стоки. Тук се включват и услугите, така или иначе, но разбирам какво искате да кажете. Когато разгледахме въпроса детайлно обаче, видяхме, че ще има технически трудности, за които ще бъде изключително тежко да се преодолеят и няма да се стигне до общата цел да има а, един хармонизиран инструмент, който да се прилага. А, готови сме обаче да обсъдим допълнително този въпрос, ако имате такова желание. За втория въпрос, повишаването на периода до 5 години а, за прилагането на законодателството. Отчитаме причините, които споменавате. Една от причините ние да изберем 3 години е, беше, да, беше да разгледаме приложното поле на регламента, тъй като изключихме услугите, счетохме, че е по-добре да включим по-кратък срок. Разбира се, ако искате да разширите обхвата, в такъв случай срокът ще трябва да е различен, няма съмнение. По, трет, третия въпрос, ролята на Европейския парламент, също си отбелязваме вашето желание да бъдете изчерпателно информирани за действието на регламента в тази област също така искаме да разгледаме и начина за така предоставяне на информация и неговото подобряване. Вече имаме регулярни диалози, които се провеждат в тази връзка, но може би не са толкова регулярни, колкото трябва да бъдат. Тук може би има място за подобрение, може би да се провеждат нарочни срещи в контекста на този диалог да имаме възможност за обсъждане на прилагането на регламента за изпълнение. Може би по този начин ще можем да разгледаме действието. Това, което ви молим да не правите, е да включвате, да свързвате процеса на взимане на решение, който е чисто по процеса на комитология, с диалога, който искате да провеждате. Просто искаме да приключим тежките, мъчителни, болезнени а, преговори по търговския омнибус корпус, където сме разгледали всички процедури много изчерпателно, така че много ви моля да си отбележите това от наша страна. По четвъртия въпрос за подсилването на консултирането на комисията с заинтересованите страни. Наистина много важен въпрос. Искаме разходите за потребителите да са възможно най-низки, когато искаме да налагаме търговски ответни мерки. Не искаме да се застрелваме сами в кръка, т.е. трябва наистина да проверяваме какъв ефект ще имат тези санкции в реалността и искаме да имаме известно място за маневриране при структурирането на консултативния процес, защото имаме ясно обособени правила, имаме ответни мерки, разрешаване на спорове и за всички тези дейности отделено определено време, определен период. Имаме защитни механизми, гаранции. Това е там посоката, но там пък има само 90 дни за а, налагането на защитния механизъм, преди да се задействат ответните мерки. И в този случай не може толкова широко обхватно да се консултираме с заинтересованите страни, колкото при другите начини на действие. Благодаря. Много благодаря. Николо, искаш ли отново да вземеш думата? Благодаря, съвсем накратко. Що се отнася до забележките, които бяха представени. Опитвам се да ги групирам. Някои са горе-долу сходни, но благодаря на всички колеги, които се изказаха. Първо, процедурата за преглед, консултативната процедура, която беше предложена. Колежката се изказва от името на колегата Пруст. Но аз вече говорих с е, Пруст, трябва да го кажа и разбира се, може да не пипнеме нищо по процедурата, но може по-късно да помислим за някакво изменение, когато има проект вече. Що се отнася до обществените поръчки, ще има в моето предложение за текст, ще има предложение и за изменение в смисъл на това, което иска колегата Бруст. Но за сметка на това пък не смятам, че може да влезем в подробностите по отношение на различните наказателни мерки в този регламент, защото сами разбирате, че до голяма степен това е в ръцете на Европейската комисия и тя трябва да прецени кой е най-ефикасният начин да се действа, но винаги може да задълбочим нещата Що се отнася до ролята на ЕНП, на Европейския парламент, ушавите, става дума за прозрачността, всички сме съгласни. Последната забележка, която беше направена от Европейската комисия, за нас е важно не да гласуваме в Европейския парламент по решение на комисията, но все пак трябва да има една информация, след като се вземе решението и преди това също ще има някаква информация. И тогава ще се види какви ще бъдат, какви са мерките, които са действително взели. Трябва да се измисли някакъв механизъм. Но не смятам, че това е някакъв сериозен проблем за Европейската комисия. Мисля, че всички ние тук сме готови да работим бързо и да проявим възможно най-голяма гъвкавост, защото това е необходимо за този регламент, иначе няма да стигнем до никъде. Но това е, че Европейската комисия бъде изслушана без да се гласува, след това да бъде информирана, все пак няма да вземем всяка седмица решение. Все пак е, ще има предварителна информация. Е, това са дискусии, които са свързани с комитологията, но все пак това е важно и това е важно за нашите търговски отношения. Това не е нещо, което е без значение, което може да бъде подминато. Напълно съм съгласен с Европейската комисия, що се отнася до консултиране с е, заинтересованите страни. няма проблем по отношение гъвкавостта, която се изисква, но всъщност основното нещо, това е въпросът свързан с услугите. Вече е, имаше идея да се включат услугите в регламента. Чухме и Европейската комисия, която призва към, призова към по-голяма предпазливост. Ние споделяме това, разбира се, но по време на разговорите с е, групите, политическите групи стигнахме до заключението, че трябва да се направят още усилия и не смятам, че ще бъде необходимо да искаме от Европейската комисия да поръча някакво проучване. Вече неформално сме поискали от е, нашата правна служба становище. Сега вече да поискаме проучване от Европейската комисия, това ще забави доста процедурата за вземане на решение и Европейската комисия вече имаше възможност да се изкаже относно службите. Казвам го и пак го повтарям. А, е, мисля, че ще е добре да се включат услугите в този регламент поне като е, някаква такава мярка за, за убеждение, е, тъй като услугите имат все по-голямо значение на пазара и колегата Каспари е прав, е, че трябва да имаме интегриран подход между този доклад и други доклади. Това е вярно също и въпросите, които засегна колегата Пруст. Разбира се, не всички отговори ще бъдат в този доклад, но няма никакво съмнение, че има връзка, съотношение между това, което ние правим тук и това, което е, е свързано с е, извършената работа от Каспари. А що се отнася до услугите, е, Франция, например, е страна, която иска включването на услугите, доколкото знае, но има и други страни, които пък е, се въздържат дори да е само защото има различни гледни точки, разлики между местните власти и централните власти. В момента се води дискусия. Ситуацията се промени и вече ще видим постепенно как стоят нещата. Когато бъде прият регламента, с предложените от нас изменения. Знаете, че тук битката ще бъде доста ожесточена. Благодаря, Никола. Um, I mean um, Благодаря, Никола. Мисля, че този доклад е много важен. Е, той се отразява е, на всички търговски преговори и защо на търговските взаимоотношения и следващата стъпка през юли ще разгледаме проекто доклада и ще бъде гласуван в нашата комисия през септември. Благодаря на всички, които взеха участие в дискусията по тази точка. Пристъпваме към 6 точка от дневния ред. 6 и 7 точка са доста сходни. Първо, доклада на Кристина Маскардини за безопасността на потребителските продукти. Е, това при първата размяна на мнение ние разгледахме проектостановището върху предложения регламент по защита на потребителските продукти и комисията реши да изготви становище, защото е, трябва да има е, задължително посочване на происхода на потребителските стоки във вътрешния пазар, т.е. да се посочи дали са произведени в Европейския съюз или в трета страна. Е, тъй като основните търговски всички партньори на Европейския съюз налагат посочване на происхода върху внос, внесените стоки и съответно на равна нога ние искаме да посочим мястото на происхода, т.е. да разработим сходно законодателство. Благодаря и благодаря на колегите, които бяха тук в комисията последния път. имаше една кратка презентация на това становище. То касаеше регламента, представен пред Комисията за вътрешна търговия. Имаше редица въпроси които възникнаха, но тук също сме заинтересовани. Тук става дума да имаме повече сближаване, за да може да дефинираме правилно проблема, който все още в днешни дни вълнува много а, обществото и гражданите са в една доста неизгодна позиция спрямо производителите. Ще дам един типичен пример. Вече няколко пъти ни беше казано, че етикет, на който се записват твърде много определения относно безопасността или нещо друго, това ще струва много за тези, които ще трябва да изготвят самите етикети. Но, това е все пак, знаете, че това е това е част от играта всъщност. Ако изнесем на американски, мексикански, канадски пазар един продукт, вече е, има изисквания, конкретни изисквания за тези пазари. Дали те продукта ще идва от Европейския съюз или Китай, няма значение. Целта е да се избягва е, е, под на е, продуктите. Освен това, това позволява да се даде точна информация, а не а, вари... информацията да различна съобразно страната, откъдето идва този продукт. А освен проследимостта, когато става дума за стоки, които идват от трети страни, тук се говори за етикетиране, което гарантира и проследимостта дори за самите продукти, които се произвеждат в самия Европейски съюз. За този текст, що се касае до нас, и мисля, че има два основни проблема. Най-напред проследимостта, връзката с е, етикетирането и происхода, а също така и хармонизирането на санкциите, защото в текстът, който ни представя Европейската комисия, се говори за санкции, наказателни мерки за вносителите но някак си се говори твърде неясно, относително, неточно и трябва да работим заедно, за да може тази възможност, тези възможности за санкции, които биха позволили да имаме пазар по, по-честен, по-коректен, да не бъдат е, някакви санкции, които от време на време да се налагат за тази или онази държава но да се основават на общи критерии, с други думи, да се прилагат за всички. И така, че принципа може да бъде този, който се основава на броя а, стоки, които са продадени неправомерно, некоректно, нечестно и санкцията ще трябва да бъде също свързана и с опасността характер, е, рисковия характер на, на този продукт, да също така и стоеността. Значи опасност, брой и е, е, вид на стоките, които, и, и цена на стоките, които се продават. И мисля, че основната идея е да се опитаме да, нещо, което сме правили в миналото, в рамките на това становище, което започнах да работя, пък и съм имал възможност да, четам, да чуя много предложения на колегите. И идеята всъщност е, чрез измененията, да постигнем текст, който е, който да бъде основан на единодушието на комисията Инта и да може да защитаваме това по-добре нашето виждане пред комисията, комисията по вътрешния пазар. Благодаря, Кристина. Тук водещата комисия е ИМКО, която трябва да вземе решение много бързо и, за съжаление, заради кратките срокове нямаме превод на всички езици. Секретарията е изпратил всички налични езикови версии по имейл преди заседанието. Извинявам се много, наистина много кратки срокове. Даниел Каспори. Yeah. Um... Liebe Kollegen, ich habe äh, zwei äh, Dinge, die ich ansprechen möchte. Das Скъпи колеги, искам да направя две забележки. Най-напред Салватория Колино, нашия е, докладчик всяка не е тук, така че той ме помоли да взема думата от негово име. И той казва следното нещо. Въпрос за някои продукти, които идват от трети страни и происхода вече беше разгледан. Ние приехме една процедура на първо четене от октомври 2010 година и по-скоро в януари 2013 година. Гласувахме в Страсбург за една, една резолюция, обща резолюция по този въпрос вземаме думата в е, рамките на едно становище и се надявам, че ще превъзмогнем е, пречките, които са пред е, Световната търговска организация. Що се отнася до член 7, е много важно да се осигури правото на информация на европейските потребители и потребителите в страните, които имат търговски споразумения с Европейския съюз. И ще е добре, както каза госпожа Мускадини, докладчика, да се разшири приложното поле за и да се обхванат всички продукти, които не са обхванати от други регламенти. Информацията за происходи и за състава трябва да бъде взета под внимание в регламента. Също така трябва да се вземе под внимание проследимостта, да се осигури всъщност прозрачността на веригата на е, по която вари продукта. Така че докладчика от НЛП ще представя някои изменения. Това беше становището на колегата Яколи, но аз също искам от своето собствено име да направя също една забележка. Много е важно да се направи така, че този регламент да гарантира следното нещо. Ако имаме нещо, което ни притеснява, ще трябва също това да бъде ясно и за потребителите. Не трябва да има никакви недоразумения. И, и трябва да помислим, как, как, както каза господин Яколино, по въпроса за състава, материалите, състава на някои продукти, защото този, този въпрос made in трябва да позволи на потребителя да бъде добре информиран, а не дезинформиран, така че трябва да помислим по-сериозно по този въпрос. Става дума тук за происхода е, от митническа гледна точка, а пък имаме някои преференции, правила за преференции, но може е, да стане така, че потребителят да мисли, че купува продукт от една страна, пък този е продукт да идва от друга, така че трябва да видим по всички тези въпроси, трябва да се помисли. Мога да ти кажа, да нас е объркване в редиците на врага. Но сега, преди да продължим, закъсняваме много днес. Ако може малко да ускорим нещата, идва и, и други интересни теми, но се надявам да не се повтаряме, да имаме достатъчно време да чуем доклада на господин Куташ. Благодаря, господин председател. Нашия че Сянка, за съжаление, и той не е тук. Той трябва да участва на едно събрание в Австрия, така че ще се опитам да бъда колкото може по-кратък, за да не губим време. Така. Е, съгласни сме с доклада на госпожа Москардини. Това е един доста добре балансиран доклад, добре балансирано становище. И отговаря също на насоката, която беше прията от парламента в началото на мандата. Сега, що се отнася до въпроса на Мейдин, е трябва да се държи сметка и за това. Митническата комисия ни информира да се отегли това предложение за Мейдин. Е Тук става дума за възможност да се засили чрез този текст позицията на потребителите. Господин Лестик се счита, че този а, доклад е добре балансиран, че става дума за така един хубав текст, но иска все пак да се постави три въпроса, които са записани в становището. Най-напред, мисля, че ще трябва да имаме една база данни за защита на, на потребителите по отношение на безопасността, база данни, която почива на регионални и национални системи, които съществуват в държавите членки. Трябва в Европейския съюз ние да много бързо да разполагаме с информация, която да позволи да идентифицирането на опасните продукти и която да позволи безопас, безопасността и защитата на потребителите. Трябва заинтересованите власти да могат да съобщават много бързо по електронен път тази информация. Второ нещо, става дума за онлайн търговията, което трябва да бъде взето под внимание. Разбира се, става дума също и за потреблението. Властите трябва да се, а, да се занимават с трансграничния обмен онлайн, защото се отнася до митническите власти, те трябва да разполагат и с средства, които са необходими да може да вземат съответните мерки в случаи на трансгранични е, търговски операции. Необходимо е и по-добра сътрудничество между властите за надзор и е, за да може по-добре да защитаваме нашите потребители. И третата забележка обозначаването за происхода трябва да гарантира безопасността на потребителите чрез информация с по-добро качество. Разбира се, има и проблеми, вече говорихме по тях, но ще трябва, в крайна сметка, ние да разполагаме с етикети, които държат сметка за цялата верига на доставката, без, разбира се, това да довежда до прекомерен административен товар. Става дума за по-добро информиране на потребителите, така че това е нещо много разумно. И господин Лайнштрихт е убеден, че тези три въпроса могат да бъдат добавени към становището. Той счита, че не би трябвало да има никакви така съществени проблеми да се върви в тази посока. Благодаря. Благодаря, Пол Мърфи. Благодаря ви. Съвсем кратък мога да бъда благодарение на докладчика. Съгласен съм за предложението, че трябва да включва всички нехранителни продукти които не са включени в други хармонизирани правила вече. И на второ място това, което искам да кажа е, че съм съгласен с изменението, изменението което, са предло... което е предложено, извинете, защото тук става въпрос за решение по въпросите свързани не само с продуктовата безопасност, но също така и с потребителските права във връзка с съответните потребителски стоки, но и избора за това откъде искате да си купуват стоки да речем, от окупирани територии или където е да било, където има някакви проблеми, хората искат да бойкотират определени стоки, идващи от определени страни, така че потребителите имат право да знаят откъде идват отделните продукти, да разгледат екологичните правила, екологичните стандарти, стандартите за етикетирането. Това е свързано не само с продуктовата безопасност. Благодаря. Благодаря, Полз. Благодаря, че се изказа. Накратко давам думата на комисията. Да, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря на докладчика за доклада, който е- звучи като музика за нашите уши, защото обхваща целта на предложението от Европейската комисия за по-добра проследяемост, по-добра продуктова безопасност за стоки от и извън Европейския съюз. Подкрепяме и приветстваме подкрепата на докладчика, градивните коментари виждаме два много важни аспекта, които проистичат от становището, нуждата от по-добра идентификация и проследяемост и необходимостта от по-добро прилагане на правилата. Що се отнася до първия въпрос, определено комисията иска да разгледа тези аспекти, където вече трябва да се подсилват правилата, приети вече във връзка с проследяемостта, включително отговорността за происход и етикиране и приветстваме коментарите на направени от уважаемите депутати в тази връзка. По отношение на измененията за санкциите, да, съгласни сме, че държавите членки трябва да гарантират максималното ниво на защита и максималните санкции, но в същото време трябва да си помислим дали комисията в това предложение разполага с юридическите правомощия да премине отвъд това, което вече е предложено. Нашето намерение беше да предложим санкции, които са пропорционални и разобеждаващи оставащи. Не знам дали можем да преминем по-нататък и да видим кои части от предложението могат да бъдат подсилени, но все пак в рамките на правните правомощи на комисията. Благодаря. Was, a, um... Благодаря ви. Благодаря. А, всъщност, да, благодаря на докладчика, госпожа Каспардини. И аз искам да благодаря на всички колеги за това, което казаха. Аз мисля, че ще изслушаме всички мнения и в край на крещата ще изготвим предложение, което ще съобщим на комисията своевременно. Сега, във връзка с санкциите и предложението към комисията, аз се надявам, че правилно съм разбрала казаното от колегите. Мисля, че не може за в бъдеще дадена държава членка да наложи санкция, различна от санкцията на друга държава членка. Естествено, че Европейската комисия е, може да не е правно пълномощена за да е, определи точния размер на санкцията. Тя обаче може да определи параметрите и е, начините на приложение, по силата на които ще се изчислят санкциите. В противен случай е, е, някой е, може да внесе стока и тя да се реекспортира в зависимост от това какви санкции ще се налагат. Защото, да кажем, тази страна не би внесла стоката направо от производителя. Така че всеки, който не спазва закона, ще трябва да плати е, дълга си към обществото. Е, това е смисъла на санкцията. Въпросът е да се уточни какви параметри ще посочи Европейската комисия, естествено в съгласие с Европейския парламент. И тогава държавите членки ще е, могат да, се, е, да, да, да атакуват тези, които не спазват закона и съответно е, ще трябва да се поправят щетите. В противен случай в Европа ще се прилага двоен стандарт особено спрямо е, страните, които внасят и които преднамерено биха нарушили закона. Крайният срок за изменение е понеделник, 24 юни. Е, да, в, до 18 часа. Сега пристъпваме към седма точка от дневния ред. Е, това е точка надзор на пазара на продуктите. Джордж е, Куташ, е, отново, Джордж, е, това е становище, което звучи почти като заглавие. Благодаря ви. Трябва да ви кажа, че сте прав две, двете страни, с, двата доклада са свързани, защото когато говорим е, за безопасност на потребителски продукти, трябва да има надзор на пазара и да се създават правила, които ще се спазват от всички. Аз е, приветствам е, регламента, предложен от комисията във връзка с надзора на пазара. Искам да ви кажа, че при всичките ми срещи с производителите на промишлени стоки, които пожелаха да разговарят с мен, се установи, че те приветстват този регламент за пазара. Сега, от гледна точка на комисията Инта, ние имаме само становище, ние обаче не можем да нахлуваме в територията на комисия Инта, Искам да кажа, че е, основният проблем е явното търговско измерение и аз е, искам да посоча на първо място, че ако не всички производители ще спазват правилата и е, продуктите внесени от трети страни не са произведени при спазване на правилата, Става ясно за всички, че конкуренцията е, не е честна, че съревнованието не е честно и аз е, се опитвам да е, потърся гаранции. Първо, че правилата ще бъдат е, прилагани, че ще се спазват от всички държави членки и че всички стоки, внесени от трети страни, е, трябва да спазват същите правила и правилата да се проверяват от митниците. Така че, за да се подобри предложението на комисията, аз правя 6 предложения. Първо, много е важно е, да има и сътрудничество с трети страни във връзка с надзора на пазара, особено тези, които имат преференциален достъп до вътрешния пазар на Европейския съюз. Това сътрудничество трябва да се засилва. На второ място сътрудничеството за надзора на пазара трябва да бъде включено при търговски преговори от страна на Европейската комисия защото е, се водят е, много преговори, е, които са един процес в развитие. На трето място, това е много важно, държавите членки трябва да гарантират необходимите средства за органите, които осъществяват надзор на пазара, за да могат те да извършват своята работа. Има много големи разлики между държавите членки, има е, голям разнобой на мненията за това как точно да се действа. Според мен трябва да има еднакви правила за всички държави членки, но това е идеална ситуация, ще видим после. На четвърто място по-активна роля на комисията за съсилване на сътрудничеството и да сме сигурни, че се прилага надзор върху вътрешния пазар е, и е, трябва да се посочат слабите звена при надзора на пазара. На пето място критична оценка е, на механизма за сътрудничество между държавите членки и трети страни. И на шесто място аз предлагам е, една е, общоевропейска база данни за щетите. Тя трябва да се изгради от Европейската комисия, за да се прилагат мерките за надзор на пазара, да имаме база данни, в която са включени всички продукти, всички производители, и е, всъщност е, подадени оплаквания срещу тях, всички подадени сигнали за неспазване на правила. Е, това засяга бъдещето. Очаквам да чуя мнението на колегите. Готов съм да обсъдя въпроса с тях. Както вече казах, е, сроковете не са променени. 24 юни 2013 година е крайният срок за подаване на предложения за изменения. И искам освен това да чуя и какви компромиси можем да постигнем, каква е общата основа за тях но като цяло смятам, е, че това е едно така приносно становище за комисия Инта. Благодаря, Джордж. Пожелавам ти всичко най-добро в това да се юзиш държавите членки. Даниел сега. again, uh... Всъщност, Нашият докладчик в Сянка и господин Яколино не присъства днес, така че ще прочета някои бележки от негова страна един аспект, който е много важен за нашата група, е адекватността на митническия контрол, адекватност от техническа гледна точка, така че да могат да бъдат хармонизирани и ефективни. Също така сътрудничество между митническите власти, хармонизация на митническите правила, които ще доведат до засилване на контрола, особено що се отнася до налагането на санкциите трябва също да бъдат отчетени и мисля, че също ще се видят някои изменения, които ще се предложат в тази връзка. И един личен коментар, ако ми позволите. Мисля, че ако можем да продължим нататък с този доклад и ако можем да получим повече хармонизация в митниците, това ще е чудесно. Не може да се стигне до една ситуация, в която дружествата избират специфично, конкретно пристанище или точки на вход, за да избегнат митническата проверка. Това тази ситуация е недопустима и ще бъда много благодарен, ако се договорим по този въпрос във всички групи. Не искам да се меся в работата на други комисии, но мисля, че това наистина е една отлична тема, която ни показва, че исторически е постигнато много в работата на Комисията по вътрешния пазар. Но ние всички трябва да работим по тези проблеми. Трябва да говорим за търговия, за движение на стоки. И това трябва да бъде залегнало във всички правила. Мисля, че Нашата комисия ще работи по този въпрос през 2014 година и затова нашата група ще гласува за. По тази причина съм много благодарен на докладчика и той се ползва с нашата пълна подкрепа. Благодаря Даниел Пол Мърфи. Uh, Съвсем накратко искам да благодаря на Джордж Съгласен съм за общия подход. Съгласен съм, че то е много важен въпрос. Трябва да имаме един последователен подход във всички държави членки и най-вече да се разпределят добре ресурсите по органите за пазарен надзор, иначе няма да сработи системата толкова добре. Искам тук да задам един по-широк въпрос, който да се обсъди. Говорим за пазарния надзор на продукти, които в зависимост от надзора може би поставят под заплаха безопасността на потребителите. Но що се отнася до търговията, трябва да разгледаме факта, че има много продукти, които влизат на общия пазар и които при своето производство са поставили под много сериозна заплаха своите производители, работниците, които са участвали на различните етапи на производството. Мисля, че това трябва да е свързано с надзора върху тези аспекти. Благодаря. Пол, Кристи. Благодаря, Пол, Кристина. Благодаря. Е, искам да кажа, че високо оценявам е, работата на докладчика и текстът, който ни беше представен. Е, искам само да припомня, че последния път, е, когато комисаря дойде в комисията, ние, аз и други колеги бяхме поставили въпроса за митниците и необходимостта да се хармонизира контрол вече края на мандата наближава, проблемите остават на масата и се надявам, че ще успеем да убедим всички, че това е нещо, което трябва да бъде защитавано тук и това е наша работа. Разбира се, ще направим каквото можем. Знаем, че някои търговски пристанища в Северна Европа където липсата, недостига на средства за новите страни от Европейския съюз не позволява да се обръща същото внимание от страна на митничарите, каквото се очаква, за да може да има повече контрол. Продължаваме да оставаме вратите отворени за продукти от трети страни в рамките на свободната търговия и продуктите, които са на пазара, много често идват от страни, където не се прилагат същите стандарти и това компрометира до голяма степен конкурентоспособността на промишления сектор. Това също не позволява и да се осигури и проследимостта, която е необходима, за да може да се види кое откъде идва. Тъй, че съм напълно съгласна с това, което представя докладчика. Е, имам една, така, на малко предложение, а и ние ще предложим и в най-скоро време изменения, дали не може да се централизира контрола по някои от продукти, които представляват известен риск. Ако не може да се централизира контрола на рисковите продукти на европейско равнище, има опасност да работим за нищо. Така че никога не може, винаги ще остане ако съмнение. Благодаря. Благодаря, благодаря Кристина. Давам думата на представителя на комисията. Отново имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на почитаемите депутати. Специални благодарности на докладчика за възможността да чуя днес вашите мнение. Ние приветстваме подкрепата ви за това предложение. Приветстваме и скоростта, с която обработвате предложението. Много от предложенията целят да се засили надзора на пазара. Ние споделяме тази цел и се радваме, защото както при предишните предложения, ние се опитвахме да е, засилим надзора на пазара. Ние подкрепяме мнението на докладчика, че сътрудничеството с органи, които упражняват надзор на пазара в трети страни е абсолютно необходимо. Така че ние е, с радост виждаме как могат да се засилят някои аспекти. Има много интересни предложения, направени е, в е, измененията. Сега, аз не искам да се правя, че комисията не чува. Ние сме много чувствителни към въпроса за средствата, които споменахте. Това е предизвикателство, пред което и ние сме изправени предвид ведомствата, които упражняват контрол в държавите членки. Искам да ви уверя, че надзора на пазара не трябва да страда, защото не се отделя достатъчно средства в някои държавите членки. Така че при настоящите разговори ние напомняме на някои държави членки за това задължение, обаче не трябва да очакваме невъзможното за базата данни за щетите. Това е чудесна идея, но трябва да се види доколко можем да съчетаем всички въпроси, които правилно повдигате и доколко на държавите членки на комисията може да се наложи нова система, която ще изисква доста средства. Така че, е, когато разглеждаме всички идеи, трябва да преразгледаме въпроса със средствата и как да бъдат е, е насочени те. Сега депутатите направиха предложения. Надяваме се дискусията да продължи във вашата е, комисия. Очакваме колегите, които се занимават с е, митниците, трябва да участват в дискусията, да се знае какво става по летищата от митническите органи на целия Европейски съюз има информация, която може да се сподели и да се види по кои цели трябва да се работи най-много за засилването. Искам да ви кажа, че ние всички имаме една обща цел. Всичко трябва да се приеме при е, мандата на сегашния парламент. Европейския парламент е връзка с гражданите, така че ние ще ви подкрепяме в това усилие. Председателя, благодаря ви. Джордж, да, съвсем накратко искам да благодаря на всички колеги, е, чието мнение изслушахме. Благодаря ви за подкрепата за доклада. Е, ние всички сме на една дължина цена на вълната. Благодаря и на комисията. Трябва да кажа, че ние като парламент ще се върнем към вас, но е, играта ще се разиграе в е, съвета. Е, това е основният проблем в момента. Така или иначе, смятам, че ние заедно ще се умеем да ги убедим че трите институции ще бъдат убедени и ще възстановим доверието на европейските граждани в единния европейски пазар. Благодаря. You, uh, Благодаря. Е, графика е същия, както за предишния доклад за изменения, предложения за изменения. А, е, е, а, така, 24 юни, 18 часа. Сега имаме устен въпрос за търговски отношения между Европейския съюз и Тайван. Това е въпрос върху устен въпрос как се развиват търговските отношения, инвестициите с Тайван, с метрополията. Въпросът е следния. Дали Европейския съюз е достатъчно ангажиран във връзките си с Тайван? Франк е е, докладчик и ще утре, е, утре е, е, надлежно ще бъде обявен графика. Даниел, искаш да се изкажеш? Ja, ähm, lieber äh, Robert, ich glaube... Ähm, е, Скъпи Роберт, мисля, може, че ще, може би добре да разгледаме този въпрос едновременно с въпроса, свързан с е, търговските отношения с Китай. Но аз е, Приветствам това, че Европейската комисия иска да засили основата на търговските ни отношения с Китай. И мисля, че това споразумение инвеститор и държава е много добро нещо, така че е, но аз мисля също, че трябва да гарантираме частта от Китай, която не, се, не е обхваната от този, това споразумение, да не остане с празни ръце. Бих искал, и нашата група също, в рамките на това споразумение за инвестиции с Китай, да се разгледа също и проекта за споразумение с Тайван. Това са двете страни на медала. Ако ще е добре все пак тези две теми да бъдат разгледани едновременно, и след е, диалога през последните седмици смятаме да внесем едно изменение, е, да се каже, че споразумението за инвестициите е, също да бъде разгледано и да направим така, че преговорите с Китай и Тайван да врат едновременно. Искаме, разбира се, отношенията да бъдат е, добри, но като видим какви са нашите отношения с Азия, имаме такива, водим преговори, е, ще започнем есента с Китай, с Корея влезе в сила, с говори се с всичките страни от Азиан за свободна търговия. Трябва да бъдем справедливи с Тайван. Не трябва да го оставим на страни, защото в противен случай всичките защо всички други страни в този регион да, има, да имат споразумение с нас, а пък ние да нямаме с Тайван. Европа е един от най-големите преки инвеститори в Тайван, така че е в интерес и на нашите предприятия, и нашите трудещи се да се предвижда споразумение с Тайван. Тъй, че ни се иска в парламента да разгледаме двата въпроса едновременно, като последствието за нас е, че по темата с Тайван тук ще се съсредоточим и върху темата, свързана с инвестициите. Добре, ще е, говорим по този въпрос, след това ще минем в Китай. Берт? Аз е, съм на същото становище като господин Каспари. Трябва да разглеждаме нещата едновременно. Китай и резолюцията за Тайван. И с тази резолюция трябва да се съсредоточим върху въпроса, касаещи инвестициите. Франциска Келер. Франциска Келер. Благодаря. Сега няма да се очарите, че в същия ред на мисли ние не смятаме, че по търговията трябва да се постига повече от това, което е постигнато. В Китай като че ли виждаме малко по-различно развитие. Това, което не виждам е неотложността от това да има инвестиционно споразумение ЕС-Тайван, защото има много европейски инвеститори. Става дума защита на работниците там за този момент споразуменията за инвестиционна защита въобще не включваха клаузи за защита на служителите там или тук, а по-скоро защита на самите инвеститори. Поради тази причина не виждам някаква неотложност, защото там европейските инвеститори са си успешни. Да, всъщност текстът в резолюцията е разпространен и ако се опасявате за устния въпрос или за дискусиите, това ли изразяват? Okay. Um, yeah, Helmut is the standing rapporteur. But... Постоянният докладчик е Хелмут Шулц за Китай, но сега Дейвид ще получи думата. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, аз посетих Тайван, видях високотехнологичната индустрия, там всичко е много впечатляващо. Това, което исках да отбележа, е, че Тайван инвестира в континентален Китай, многомилиарден инвеститор, поне това, което съм разгледал аз, така че мисля, че наистина е много важно да продължим с тази работа, да постигнем търговско споразумение, колкото е възможно по-скоро. Благодаря. Някой друг? Добре, в такъв случай преминаваме към Китай. Комисията иска ли да вземе отношение? Двама различни представители на комисията. Добре, господин Херц, заповядайте. Благодаря. Аз отговарям за Далечния изток в Генерална дирекция Търговия. А, ние също разбираме големия интерес към започването на преговори с Европейския съюз. Всякакви преговори ще са добри също така. Знаем, че Тайван е водил преговори с редица трети страни. Като погледнем малко по-близо нещата, да ги поставим в перспектива, много често това са страни, които признават Тайван като държава и които са доста малки или са държави, които са договорили подобни условия с основната територия на Китай. Що се отнася до САЩ, като погледнем по-отблизо, проекто резолюцията казва, че Тайван е сключил инвестиционни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 по-скоро инвестиционно изявление между Американския институт в Тайван и представителния офис на Тайпей в Съединените щати по отношение на основните принципи на инвестициите, т.е. не говорим за чисто инвестиционно споразумение, а по-скоро става дума за съвместни принципи за международните инвестиции между двата института. Рамковото споразумение а, говори за текущи преговори между Тайван и САЩ, като там става дума за четири страници, които описват отделните етапи на консултациите. За нас е включена не само економическата страна, с 33-я най-голям економически партньор, но не трябва да забравяме и политическото измерение на нашите взаимоотношения с Тайван. Имаме конструктивен диалог, който тече практически ежемесечно с Тайван а, и трябва да се реши, както беше споменато за ресурсите, значимостта и економическата необходимост от подобни преговори, трябва да разгледаме възможността за подобно изявление, като направеното от Съединените щати за принципите за международните инвестиции, двустранното инвестиционно споразумение и да разгледаме напредъка, който е постигнат при стартирането на преговорите с Китай. След това може да се върнем върху начина по който тези преговори се отразяват нашите взаимоотношения с Тайван и дали трябва да започнем сходни преговори с тях. Благодаря. Thank you very much. Uh, the... Благодаря ви. Всички мнения проекто резолюцията ще бъдат разгледани на заседанието на комисията през юли. Е, следващата е, точка са преговорите между Европейския съюз и Китай за сключването на двустранно инвестиционно споразумение. Господин Шулц, имате думата. Е, вие сте докладчик в сянка, всъщност, извинете. Господин Шулц. Благодаря, господин председател. Мисля, че Всъщност исках да започна с предината резолюция относно евентуалното споразумение между Европейския съюз и Китай, защото стоиността на инвестициите е много важен показател, който изразява много добре обема на две економики, как те са интегрирани. Колкото повече инвестициите са високи, толкова повече сме заинтересовани от това партньорство. Търговския обмен се увеличи изключително много. Не мога да ви дам точни цифри, те са известни, но преките инвестиции все още са доста ограничени. Някои европейски предприятия по някой път гледат дългосрочно на техните инвестиции, на своите инвестиции и те са започнали преди 20 години да инвестират в Китай – а междувременно работят в сътрудничество на местния пазар. Примерно немските автомобили, цяла поредица британски, полски предприятия. Някои пък други доста време се колебаха да се установят на китайския пазар и едва скоро започнаха да предлагат стратегически инвестиции. Потенциалът не е изчерпан от двете страни. А освен това споразуменията за двустранните споразумения за инвестиции между Китай и 26-те държави членки не промениха нищо. Всъщност едно проучване на инвестицията изхожда от хипотезията, че един едно споразумение между Китай и Европейския съюз ще доведе до повече инвестиции, до толкова, ако се работи по тетото сценарио, т.е. отварянето на пазарите и това е нещо, което желаем и съобразно амбицията се предвижда 3 до 10% намаляване на разходите по инвестициите, но общите предимства за европейската економика си остават доста слаби. Освен това, установяваме, че трябва да минат много години преди една инвестиция да доведе на някакъв положителен резултат. Тъй, че може да се каже, че резултатите на предприятията, които се установиха на китайския пазар, са доста добри. Така че какви, какви, какво трябва да бъде споразумението, за да може сроковете за инвестиции да бъдат намалени, за да може Европейския съюз да има интерес да инвестира в Китай, да се бори с големите предприятия, които имат време за това. Един, едно споразумение винаги има, може да има всъщност положително отражение върху дейността по инвестиция с Китай. Но това, което установяваме, че предприятията могат да налагат своите права само при условие, че сътрудничат с големи китайски групи. Защото това споразумение трябва да стане нещо местно спрямо правосъдието в Китай. Мандатът трябва да се основава на съвместни интереси, които са свързани с стратегии за развитие и на двете страни. Някои формулировки, които целят само облагането на европейските интереси, дори да познам до репортерите, това е нещо, което трябва да се избягва. Инвестициите в Китай могат да засилят търговския обмен, обмена на инвестиции, така че трябва да се създаде един, едно такова споразумение, което да също да насърчава зелените технологии. Инвестиции в Китай не трябва да намаляват правата на работниците, когато става дума там да се създават нови предприятия и споразумението трябва да бъде съвсем ясно в това отношение. И накрая ще трябва да има правила, според които разпоредбите да не създават специфични економически зони. Трябва да се говори за инвестиции, общо, а да, да се избягват инвестиции, които да са само целеви и, и да облагодетелстват само определени райони. Европейския съюз също се страхува и от инвестициите, идващи от Китай. Тези безпокойства трябва да бъдат е, разсеяни благодарение на повече прозрачност и това споразумение трябва да предвижда процес за решаване на споровете между държави, а не между инвеститори и държави, предвид огромни, огромния размер на китайския партньор. Проучванията на, на въздействието доказват, че е, ефекта от един търговско, търговско споразумение не е било проверено. Според мен това не е така, защото е имало оферта от Китай, помислено е по въпроса, и Европейския съюз не трябва да е, изостава спрямо Швейцария или Норвегия. Тъй, че трябва да видим какви са темите, които ще разгледаме с големите партньори, като Китай, е, Штатите, Канада и други. Всичко това трябва да го вземем предвид, когато помислим за формулировката за изготвянето на това споразумение за инвестициите с Китай. Що се отнася до графика, мисля, че всички го знаете. През юли ще говорим по проекта за резолюция и след това Срока за внасяне на измененията е 21 август. С други думи, през септември може да се гласува в комисията, през октомври ще можем да приемаме или да съобщим нашата позиция относно мандата на споразумението преди съответния съвет. Благодаря и аз е, очаквам е, е, забележките на колегите аз съм сигурен, че на 21 април ще, 21 август ще сме на, лице, за да можем... Явно, явно, че вие няма да сте тук всъщност има а, имаме да посвършим нещо, но все пак ще бъдем на работен режим, ще съм на лице. А, сега докладчиците искат ли да вземат отношение? Да, благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказаните мнения. Искам да нахвърлям само някои идеи. Първо, от 2009 година насам, е, е, когато инвестициите са част от нашата съвместна политика, е, виждаме как комисията своевременно и правилно през 2010 година преразгледа своето мнение и че е много благоприятна конюнктурата за обсъждане на споразумение за инвестиции в Китай. Това трябваше да замени двустранните инвестиционни споразумения, които Китай има с почти всички държави членки на Европейския съюз. Две години по-късно ние констатираме, че миналата година среща на държавните глави се постигна съгласие по тази идея и на е, следващата среща на държавните глави е, Китай потвърди е, своето съгласие да започнат преговори по инвестиционните споразумения. Така че ние трябва да видим с какъв ритъм ще започнат преговорите. Мисля, че известно ускорение би било чудесна идея, защото ние сега обсъждаме е, доколко е целесообразно да започнем преговори. Едно от е, важните неща, и според мен е най-важните, е достъпа до пазара за европейски дружества и идеята за закрила на инвестициите и на инвеститорите защита на инвестициите, инвеститорите, да има обаче е, защита на европейските технологии и защита на е, интелектуалната собственост. Естествено, че трябва да се изгражда партньорство. Естествено, че за нас е абсолютно ясно, че процедурата ще бъде протяжна и далеч не е лесна но аз мисля, че е, е, представителя на Европейската комисия, който ще води преговорите, трябва да си послужи с целия наличен инструментариум, за да ускори процеса, защото инвестициите са и възможност за търговия и за баланс, търговския баланс. Ние знаем, че в е, че обикновено двустранния търговски баланс е, е неравностоен е и инвестиции трябва да бъдат възможност за баланс, за търговски баланс. Благодаря, господин председател. Мисля, че въпросът с отражението, ефекта спрямо китайската действителност е нещо много важно, защото знаем, че интелектуалната собственост и не спазването на правата на интелектуалната собственост са много сериозен проблем. Знаем, че някои административни редби по някой път са препятствие, също така и фискалните въпроси могат да бъдат бариера. Ако започне някакво споразумение по инвестициите, става дума за допълнителните условия, свързани с е, всяка, всеки, всяка една инвестиция в Китай. И именно тези условия трябва да бъдат предмет на разясняване. Това е определящо за малките и средните предприятия, защото те няма достъп е, отдавна до пазара, както примерно е, немските автомобили, когато някой отиде на китайския пазар и се сблъска с тези проблеми. Това е доста неприятно. Освен това, често в Европа се страхуваме от китайските инвестиции. А, освен това и въпроса за социалния диалог, правата на работещите, социалните отношения и така нататък. Всичко това съществува, но е, по някой път има положителен опит в Китай, например Волво, където инвестиционната дейност доведе до това предприятието е, засили работата си, като спазваше работните и социалните условия, които съществуват там. Това също може да бъде записано в текстовете. Т.е. да кажем, че основните права на са свързани с тези инвестиции, трябва да бъдат спазвани. На трето място, като видим как споровете в областта на инвестициите и механизма за решаване на спорове между държави и инвеститори това е нещо, което се струва много скъпо. Сега може само една голяма група, мощна компания да си позволи и да прибягва до такъв механизъм. А ако говорим за малки и средни предприятия, това просто не може да стане. Просто трябва да има някакъв механизъм за защита на инвестициите между държави. И в интерес на малките и средните предприятия трябва да може да се вземат помирителни мерки, за да може е, да не стане така, че само големите групи и компании да имат е, възможност да прибягват до решаване на спорове. Благодаря. Още един е, говорител. Thank you very much. Um, thank... Много благодаря. Благодаря за встъплението. Голяма темата, така че имам някои допълнителни въпроса и към комисията. Дори най-напред Комисията казва, че ситуацията е променена и тогава не е бил назрял момента за инвестиционно споразумение с Китай, а сега явно на комисията и се струва, че моментът е назрял за подобно споразумение докато това, което чуваме от Китай, е, че нищо не се е променило от последната среща на върха и те все още казват, че не искат никакви предварителни ангажименти. Ако според китайското правителство за тях нищо не се е променило през последните 8 месеца, защо смята комисията, че са посрещнати необходимите условия? и че Китай ще е готов да предостави повече ангажименти към такова пълно споразумение. Просто ми е интересно какво се е променило. Също така, наистина не разбирам естеството на търговското споразумение с китайските инвеститори. Европа е отворена за тях, те имат пълен достъп. Очевидно ЕС иска достъп в Китай, за да спечели ползи за Европейския съюз, така че да има равнопоставеност. Защо Китай ще прояви интерес към подобно споразумение? Напоследък има сигнали за интерес от страна на Китай за споразумение за свободна търговия и може би ще има поставяне на условия от страна на Китай, да ще има а, стъпки за достъп до пазара, а също така има сигнали от държавите членки е, за сигнали за сигурността, за поглъщания на европейски дружества от неизвестни китайски компании е, които в миналото са имали съвсем малко капитал и изведнъж се появяват и започват да поглъщат европейски предприятия най-вече за да имат достъп до новаторски европейски технологии и доколкото разбирам, ще се поиска от страна на държавите членки някои защитни механизми, за да се блокират подозрителни поглъщания като тук проблемът е, че нямаме адекватно дефиниране на интересите на Европейския съюз, нямаме адекватна защита, въпреки че в някои държави членки има подобни защитни механизми. Как комисията ще се справи с този евентуален конфликт? Как ще защитим нашите предприятия срещу подозрителни поглъщания? И как може да изглежда подобна дефиниция. И във връзка с този въпрос, как смята комисията да се справи с държавните предприятия и държавния капитал, бихме искали тук да получим а, ясен отговор и доколко е вероятно перспективите да имаме силна глава за конкуренция с Китай. Също така Китай има надзорен механизъм за инвестициите, могат да блокират чуждестранни инвестиции. Как комисията може да получи гаранции, че Китай не прилага този инструмент и ще имаме двустранни реципрочни механизми за достъп до пазара? По този начин, ако те прилагат този механизъм, споразумението ще се изпразни от съдържание. Също така, дали ще е възможно да се включи клауза за корпоративната социална отговорност, Нашата комисия, целият парламент иска това. Две, два въпроса устойчивостта. На второ място обвързващите правила и също така екологичните и социални правила. Както разбирате, за нас зелените това е от жизненно важно значение. Благодаря. Благодаря, Франческа. Филип Палатиус от комисията. Well, <clears throat> Благодаря ви за въпросите. Е, по време на преговорите ще дадем отговор на много от тях. Е, ние сме обсъдили всички въпроси, които бяха повдигнати от всички изказали се днес – Естествено, че нашия интерес е категоричен и е, за нас нещата са казани. Естествено, че трябва да има защита е, на индустриалната собственост, да има е, достъп до пазара. Е, това стана ясно и при оценката на въздействието, е, което беше направена. Ние неколкократно сме е, съобщавали всичко това на нашите партньори. Те трябва да, да, да приемат дискусия по достъпа до пазара. Ние търсим подобни гаранции. Аз искам да ви кажа, че е, другата седмица комисията ще е, обсъжда тези въпроси с партньорите си в е, Китай и вероятно ще посетим и компетентните органи в Китай и че ще получим гаранции. Това е свързано и с календара, как да спазим мандата, който имаме в момента е, въпросът се обсъжда от държавите членки и се надяваме е, да имаме възможност официално да започнем преговорите на следващата среща на държавните глави, е, но трябва първо да получим гаранции от китайската страна. Вярно е, че един от вариантите при оценката, който беше отхвърлен, беше възможност е, за инвестиционно споразумение, но, приключването, но, но, но проучването приключи преди е, е, да чуем мнението на китайската страна през септември 2011 година. Е, ние правим проучване на осъществимостта на FBA, така че когато правихме проучване на въздействието, се двустранно реши, че тази идея не е осъществима. Но за момента ние смятаме, че вече сме се съгласили да започнем преговори по инвестициите и тогава трябва да има защита и до достъпа на пазара. Това е първата стъпка, е, която искаме да направим на, на следващия етап ще разглеждаме FTA. А сега е, правата на интелектуална собственост. Това е, е, е актив, който трябва да бъде защитен по силата на споразумението и е, ние мислим по него при е, директивите за преговорите и по време на самите преговори. Според мен няма никакъв спор по този въпрос, защото това е стандарт и по споразуменията, които е, Китай е подписал с почти всички свои търговски партньори. Е, сега, указанията за преговори предвиждат и механизъм за уреждане на спорове между две държави, а също така и е, разпоредби за устойчиво развитие. Трябва да има механизъм за разрешаване на спорове, така че ние възнамеряваме да включим всичко това в дневния ред за устойчиво развитие е, и това да бъде в контекста на споразумението. Това е, е, е първо по рода си споразумение както за Европейски съюз, така и за Китай. Така че трябва да се търсят решения по много въпроси, които са на масата. Специално за данни за държавни предприятия. Ние преценяваме каква е практиката в много страни, които водят преговори с Китай. Ние искаме е, да се види е, как да се реши въпроса, е, като си има предвид, че 80% от инвестиционните потоци от Китай към Европейския съюз е към държавни предприятия или към предприятия, е, които имат преференциален режим, гарантиран от е, съответните правителства. Това трябва да се има предвид, когато се водят преговорите. Сега е, за националната сигурност е, това не е заобиколено от двустранните споразумения за инвестиции и ние не възнамеряваме е, да е, включваме такива разпоредби в споразуменията за инвестиции. Обаче има много държави членки, които имат свои собствени механизми за национална сигурност и ние възнамеряваме да се съобразим с това, още повече, че има много голямо разнообразие на национални стандарти за национална сигурност. И ние сме още в е, началото, в е, зората на размисъла по тези въпроси. Мисля, че това бяха въпросите, които бяха зададени. Благодаря. Е, срокът е, за изменения е същия, както по предишния доклад. Благодаря ви. Благодаря. Сега пристъпваме към 10-та точка. Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави. Е, тази точка е, засяга предложението на комисията за регламент за създаване на лост за преговори за достъп до пазар на обществени поръчки. На 8 февруари комисия Инте е, поиска от парламента пряка оценка за оценката на въздействието на комисията, защото при тази оценка на въздействието възникнаха много въпроси, които бяха обсъдени е, ние е, ги обсъждахме в началото на законодателната ни дейност. И искаме службите на парламента по-задълбочено да разискат много въпроси в изследването, е, направено от комисията, например достъпа до Европейския съюз на държавни поръчки, как се отразява това на създаването на работни места, риска от ответни марки и административното бреме по предложения регламент. Аз посочвам само ключовите въпроси. Даниел, може би първо, първо да чуем е, госпожа Капон и тогава да чуем твоите коментари. Давам ви думата, госпожо. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа наистина съвсем накратко. Разполагате с четири експертни документа на своите маси и с работни документи, така че няма да навлизам в прекалено много детайли. Само ще подчертая основните ни констатации, след като направим някои кратки коментари по процеса. Най-напред целта на такива подробни оценки е не да правим отсъждане на самото предложение положение, а наистина бихме искали да се придържаме към методологичните въпроси. Искаме да видим дали ще има възможност за тази комисия да направи своята оценка по същество с пълното познание за фактите, пълните предположения и прогнози, които се правят и възможните последствия, нарочни или случайни, които ще има това предложение. На второ място, по процеса, ние помолихме за независими експерти, защото знаем, че въпросът е противоречив, а е много специализиран. Затова поискахме независими експерти. Те са не само независими, не само защото нямат инвестиран интерес в този случай, което е винаги така, когато ползваме външни експертни познания, но също така те работят независимо един от друг. Те не знаят, че техен колега също работи по тези въпроси. И за нас се оказа доста така изумително, че четиримата а, стигнаха до доста сходни заключения, абсолютно независимо един от друг. Това е нещо много важно. Първият документ беше а, написан от господин Матевинце, който стои тук до мен и който е така любезен да присъства на тази среща. Така че, ако имате някакви технически въпроси, той ще им отговори с удоволствие. Още един документ беше написан от господин Ренда в СЕПС, който се извинява, че не може да присъства днес тук, защото е в Москва и още два документа, които поставят по-конкретно одорение. Господин Талес от Бангори, там имаме по-специален фокус и много интересно проучване от професор Димитрий от Сиенския университет където има някои много важни заключения по отношение на някои теории. Както казахте, ние получихме някои въпроси от комисията Инта, но направихме някои по-общи коментари, така че ще поставя ударение върху тях сега. Знаем, че тук областта не е толкова лесна, не може толкова лесно да се направи. Такова проучване трябва да се работи възоснова на много допускания и така подходът беше много критичен, но това критично естество може би няма да е чак толкова изненадващо за нашите колеги, защото чрез вътрешния механизъм за контрол всяка оценка на въздействието се оценява от борт по оценката на въздействието и те излязоха с две изключително критични становища. Само ще ви прочета един ред от второто становище. След преподаването на документа се казва, че анализа и доказателствата подкрепят пропорционалността на на, Европе... на действията на Европейския съюз, но тези доказателства остават много слаби. Т.е. самия борт не е убеден, че основата за регламента е достатъчно обоснована благодарение на проучването на въздействието. След това се обърнахме към много важния въпрос за отвореността на пазарите. В доклада на професор Ренда той прави много критичен анализ на начина по който комисията измерва тази отвореност. Най-напред това е измерване почива върху деюра отвореността на пазара от цифрите от GPA, докато тези цифри се наричат в академичната литература доста жалки. Те са в доста жалко състояние и може би са вече прекалено устарели в момента, в който са били ползвани от комисията, защото а, има поправка в споразумението за обществените поръчки, където се съдържат по-актуални цифри и комисията постави ударение само върху някои подкатегории, т.е. не разполага с цялостната картина за други споразумения за свободна търговия, където може би има повече отвореност на пазара. И може би още нещо, което е важно, има разлика между юридическата отвореност на пазара и фактологичната отвореност. Така че тук дори при оценката на тази фактологична отвореност на пазара имаме повече грешки, отколкото в де юре отвореността. В този документ експертът е доста убедителен и казва, че отвореността на Европейския съюз не е по-голямо, отколкото на големите търговски партньори Русия, Индия и така нататък по отношение на обществените поръчки. Но основното носещо колело в оценката на въздействието е, че пазарът на Европейския съюз е по-отворен, отколкото тези на големите търговски партньори а пък сега изглежда, че тази хипотеза не се доказва до достатъчна степен, до такава степен, до която бихме очаквали. Така че може да се очаква от комисията да даде повече пояснения тук. Това предполага също така, че големите търговски партньори може да имат и по-ограничени мотиви да отворят своите пазари, тъй като комисията вече твърди, че Европейския съюз вече е много отворен, а пък на практика може да не е такъв случаят. От това проистича също така и, че е, въздействието върху създаването на работни места може би е преувеличено. Експертите казват, че това са така индикативни цифри в най-добрия случай т.е. в никакъв случай не са сигурни. Въздействието върху малките и средни предприятия е, е оценен само частично и то във връзка е, с е, тяхната потенциална интернационализация. Но в този контекст е важно и дори е по-важно да се разглеждат МСП-тата, които участват в търгове за обществени поръчки в трети страни с, с предприятия от трети страни в контекста на глобалната верига за доставки. Много е вероятно някои европейски МСП-та да виждат някои търговски възможности в това да са по-изпълнители за чужди участници на търговете за обществени поръчки. Тоест, ако затворите пазара в този случай, може, подаре, може би е добре да се разгледа потенциалното въздействие върху малките и средни предприятия. Ние не твърдим, че въздействието е голямо, но просто оценката на въздействието не се занимава с това, така че не знаем. Рискът от ответни реакции е според експертите до някъде подценен, защото не отчита до достатъчна степен, че ответните мерки ще се отразят не само в обществените поръчки, но може да, се, да възникнат дори и извън тези поръчки, а пък оценката на въздействието не се занимава с тази част от рисковете. Прагът от 5 милиона не е обоснован той е произволен като че ли, но може би комисията ще даде повече пояснения. И след това, много важен въпрос тук, който е важен за всяка оценка на въздействието, комисията трябва да опише базовия сценарий, не само от статична гледна точка, трябва да поясни как ще се развие този сценарий за бъдеще, дори и при липсата на подобно законодателство в размяната на търговските дялове, в промяната на търговските пластове, мисля, че дори ще е по-важно комисията да опише как очаква ситуацията да се развие, а не само да си мисли според това каква е била ситуацията през 2011, защото от този момент до сега вече тази ситуация е безпределно устаряла. Това, което липсва в оценката на въздействието е възможното въздействие на различните опции върху данакоплатците – тази част липсва напълно. Или така разгледана съвсем схематично. Тук ще спра, но последното, което искам да кажа във връзка с документите, сега надявам се, че сме ви предоставили някои елементи, които може да обсъдите с комисията и че може да поискате пояснение, най-вече по хипотезите и методите за прогнозни цифри и изчисления. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще дам думата на Даниел, но това, което казахте, беше много интересно. След като Даниел вземе думата, и аз ще кажа също нещо. Е, благодаря, скъпи Роберт. И така, ако внимателно сме слушали това, което беше казано, си даваме сметка, че трябва да предвидим необходимото време да се, и да се възложи това проучване на нашите служби. Ще бъда съвсем честен. Оценката на отражението, на въздействието показва някои слабости, нещо, което не ме изненадва, но все пак някои неща ме изненадаха. Посланието, което чух е всъщност следното. Най-напред става дума за истинското отваряне на пазара. Дали европейският пазар е наистина по-отворен, отколкото е, пазара на други страни по света? Това е първият въпрос. Втори въпрос е, от въздействието по отношение създаването на заето се наценено, както и ответните наказателни мерки, е, този прак от 5 милиона. Не е взето под внимание какви, какво ще бъде отражението за е, дънакоплатеца, така че комисията трябва да отговори на тези забележки. <clears throat> Освен това, ми се струва, че има два въпроса, по които трябва да бъдем ясни. Тук не става дума Всъщност става дума дали искаме или не да затворим някои пазари, трябва да говорим по всички тези въпроси. Освен това и докладът на Николо Риналди относно причините, поради които някои пазари трябва да бъдат затворени. Така че това не трябва да го забравяме, когато говорим за отваряне на други пазари за Европейския съюз. И мисля, че оценката на въздействието доказа, че това, което може да се очаква от предложението на комисията, няма да бъде е, на необходимото равнище. Бих искал е, комисията да се върне, да разгледа основните е, забележки, а и да кажа съвсем ясно, че законодателят, парламента, е доволен, че може да има, да разполага с четири е, проучвания, експертизи аз препоръчвам на всички да прочетат е, че тези четири документа. Аз го направих е, този уикенд. И като законодатели трябва да държим сметка за този вид документи, които ни помагат в нашата работа. Мисля, че при всички повечето от нас сме съгласни че трябва да имаме по-добро отваряне на пазарите и да осигурим по-добър достъп за нашите предприятия и други пазари. Така че ще добре да помислим за това, което беше казано, как може да е, адаптираме ситуацията, да се решат известен брой проблеми, които са в е, предложението на комисията. Но това не означава, че цялото законодателство трябва да бъде преразгледано. Не, просто трябва да се понатаманят някои неща в известен брой области. Сега очаквам коментарите, които може да направи комисията. Благодаря. Uh, това, което щях да предложа, аз аз, ние няма непрекъснато да правим оценка на въздействието и оценка на въздействието на комисията, но все пак е интересно. Аз искам да бъда кратък. Всъщност ние искаме да се върнем към това, което чухме. И отговор комисията отговори. Искам само да ви кажа, че искам да се върна на този въпрос. Е, много е интересно това, което се казва, но ще дам първо думата на тези, които искат да се изкажат. Благодаря. Да, беше много интересно. как да се оценят перспективите, свързани с заедостта. Малко е неясно и деликатно, но наистина, ако искаме да използваме такъв инструмент, да създаваме работни места в Европа, ще трябва все пак някой да ни каже по-ясно, по-конкретно, дали съгласно това проучване е, такива разпоредби могат да доведат до по-малко заетост или пък как да се развие законодателство, за може ефект от допълнителните работни места да, да, да се почувства. Без, разбира се, да се правят някакви големи така, прогнози с много цифри и така нататък. Не искаме да затваряме пазара, искаме да говорим за достъпа, до незаконния достъп до пазара, това е което трябва да уточним, защото опция 3А, която касае малките и средни предприятия, най-доброто решение за малки и средни предприятия ще бъде да не се допускат външни участници на пазара. Но, все пак, трябва да видим как трябва да постъпим с незаконната конкуренция. Сега, въпросът с де-факто и де-юре. Ако де-факто не сме толкова отворени, колкото сме си мислили, въпросът е на какво се дължи това. Дали се дължи на факта, че възможностите де-юре в държавите членки не са експлуатирани добре, или пък има нещо, което се крие зад всичко това и което води до тази ситуация. И аз си мисля, че когато се, все пак се вземе едно решение, то се прилага. Все пак трябва да се намери отговор на този въпрос. Не знае как това нещо може да се отрази върху нашата работа, но съм нетърпелив да чуя комисията по този въпрос. Ема. Ема. Благодаря. Аз мисля, че всичко, което чухме до днес, е, е, е, в някакъв смисъл ни отрезвява. И отрезвява ни ще се опитам да повторя, че неколкократно сме водили тази дискусия Оценката на комисията се прави възоснова на предложение за е, сравнителна откритост на Европейския съюз, а не на действителността. Вижте примерно какво става с Корея или с Китай. Те постепенно се отварят през годините. И аз затова искам да попитам комисията. Вие смятате ли, че тези инструменти все още са необходими на настоящия етап на тяхната отвореност? Е, мисля, че има нещо, което ни липсва тук. Това са третите страни. И за това с удоволствие ще чуя вашия отговор. Обаче ние трябва да знаем, че каквито и да са нашите причини в сърцето, когато обсъждаме въпроса за потенциалната вреда, аз мисля, че вече стана ясно през последните седмици какво става на международната сцена е, с, с е, Китай Китай и как, как, и как се реагира на следващия ден. Трябва да видим какво прави Европейския съюз. Ние трябва да знаем, че това е хазарт и ние може да си платим можем да си платим, защото пазарите се отварят навсякъде по света и се очаква лостов ефект. Но този лостов ефект трябва да бъде силен. А, аз не знам а, а, дали е достатъчен предвид риска, който поемаме има група от, от докладчици и докладчици в сянка. Може би те трябва да се срещнат. Аз е, като докладчик предлагам да видим какъв е графика. Е, трябва да видим какви са е, резултатите от направеното проучване и да се видим дали трябва да ги вземем предвид. Трябва да видим какви са и препоръките на съвета. Аз мисля, че няма напредък и затова трябва да се зададем въпроса докъде да стигнем в работата си. Дали изобщо има смисъл на настоящия етап. Да, това, което пък мене ме безпокои е графика. Е, да, нямаме време, да, Янек, знам. Нямаме време. Янек, знам, знам. I'm just saying, we're going to come back to this. Да, ще се върнем на този въпрос. Налага се отново да обсъдим въпрос на следващата ни среща. Искам само да кажа, че ни е много натоварен дневния ред е, ние не започнахме в е, точно на време и това не беше моя грешка на всички депутати. Е, мерси. Дежа ву... Благодаря. Аз този, утре ще поставя този въпрос на съвещанието на координаторите. И се надявам, Ние сме напълно скандализирани от изявленията на председателя Розо, който коментира изключването на аудиовизуалните средства от преговорите с щатите. Това е част от тази програма против глобализацията, която намирам за твърде реакционерна. Това е начина по който председателя Барозо счита, разглежда резултата от е, преговори в е, съвета и становището на Европейския парламент. Искам още веднъж да изразя своето несъгласие с това, което каза председателя Барозо и се надявам, че председателя на този комитет в рамките на съвещанието на координаторите утре ще опроверга и ще отрече тези изявления. И второ, може би вие сте е, като мен, абонирани за новия твитър на генерална дирекция търговия и виждате твитовете. Ако сключим споразумение с Япония, ще имаме между 0,6 и 0,8 повече растеж. Това са 140 знака, това е един твит. Знаете, че това беше основният аргумент да се защитава споразумението с щатите, че ще имаме поне 0,5% повече растеж. Аз а, е, поисках пред комитета и на събранието на е, координаторите да имаме собствена оценка, където независими експерти ще се произнесат за е, по този въпрос. И като го правим, установяваме, че проучванията на въздействието на Европейската комисия са или зле направени, или поискривени, но това не ни пречи да решаваме общо за нашата економическа и промишлена е, политика. Така че утре ще поставя въпроса на съвещанието на координаторите да имаме и контраекспертиза по тези е, споразумения за свободна търговия. Очаква се, че има много големи слабости в е, проучването на въздействието на Европейската комисия. И за да отговоря на твоето искане, Роберт, трябва да проведем дебат, който да не е само около тези проучвания на въздействието, но искам просто дебатът да касае стратегическия смисъл на тези въпроси. Тук подценихме отварянето на европейския пазар, печалбата като заетост, мисля, че все пак ще е време да проучим, да, да имаме една дискусия за залозите, за малки и средни предприятия на тези въпроси, условията на работа, социалните, екологични въпроси, всичко, което не е проучено от Европейската комисия. За нас е необходим този дебат. И проучванията на въздействието да докажат на този етап – че предложението на комисията не е нито ефикасно, нито необходимо. Така че трябва да проведем сериозен дебат относно е, залозите на е, обществените поръчки за нашата економика. Uh, um, Хелмут, да, Янек, аз мисля, че все пак Даниел трябва да каже, той е докладчик. Хелмут. Ялмут, благодаря. Благодаря, господин председател. Тази дискусия доказва, че инициативата трябва да бъде оттеглена, законодателната инициатива. А може би трябва да говорим още между координатори утре по този въпрос, защото данните показват, че повече нищо не може да се направи. Ще трябва да се опитаме да разберем за каква информация става дума, за какви данни, на какво може да се опрем действително. Ние сме в една глобална економическа ситуация на Европейския съюз, която е доста тежка. И това е една много чувствителна област. Може също да си помислим, че чрез мерките за строги економии, правителствата може да очакват свиване на пазара. Ако мислим за всички тези външни аспекти, това означава, че просто си затваряме пътя. Трябва да дискутираме по това. Това са лоши новини за предприятията и за потребителите, и за работодателите, и за работниците в съответните засегнатите сектори. И мисля, че това, което чухме от страна Европейския парламент относно проучването на въздействието, малки и средни предприятия няма да се възползват от това. Те да преразгледаме редица аспекти и то из основа. И аз ще помоля докладчика да бъде така любезен, да се свържа с нас, да дискутираме, да видим как ще продължим. Thank you, Helmut. Благодаря, Хелмут. Сега давам думата на комисията. Благодаря ви, господин председател. Представлявам генерална дирекция пазари. От моята дясна страна е съответния ръководител на звено от генерална дирекция търговия. Това, което искам да кажа е най-напред, че фактът, че има правна отвореност или де юре отвореност, не може да се счита за нещо маловажно. Смятам, че де юре отвореността е симптом за една система, която работи. И това, което искам тук да отбележа е, че обществените поръчки в международен аспект, имам предвид в световен мащаб, е не само въпрос на пазарно покритие, защото тук имаме цифри, които не отговарят на казването до този момент. Но става дума също така и за съществуването на система, която почива върху правила – като по този начин това означава, че нашите компании, предприятия, дружества са изправени пред една предвидима рамка, когато участват на търгове в трети страни. Смятам, че съществуването на правила, които дават една предвидимна рамка за участието на европейски дружества в търгове в останалата част на света е най-важното за малките и средните предприятия, които нямат същите средства като големите дружества, които да постигат своите търговски цели при обществените поръчки в трети страни. Поради тази причина не трябва да забравяме, че обществените поръчки в международен аспект са инструмент който популяризира прозрачността, отвореността и намаляването на фаворитизма и корупцията, колкото вътрешното покритие на пазара. Но, както казах, цифрите за пазарно покритие, с които ние разполагаме, не отговарят на казаното до този момент. След това въпросът за малките и средни предприятия. Въпросът е повдигнат от звеното за оценка на въздействието на парламента, защо сме избрали 5 милиона прак за задействането на механизма по член 6. Ами избрали сме 5 милиона, именно защото искаме маловажните, тривиалните договори да останат извън такъв деликатен инструмент. Да, можеше да бъде 5 милиона, 4 милиона и 800 хиляди, може да бъде 5 милиона и 200 хиляди. Може би няма да се стигне до такава важна разлика, но 5 милиона представляват 7% от договорите и 60% от стоеността на договорите, така че смятам, че по този начин сме си дали средството да действаме спрямо договори които наистина имат значение. Сега ще дам думата на моя колега Андерс от Генерална дирекция Търговия, който ще отбележи някои други въпроси. Но мисля, че ние трябва да продължим тези дебати. Те са много важни и даже не трябва да се изпоменава, че ще проучим материала, който идва от звеното за оценка на въздействието на парламента с най-голямо внимание и ще видим как тази а, информация ще се отрази върху нашата работа Просто работата на една институция, това изисква от нас. А колегата, да, благодаря ви. Както каза колегата току-що, това е много обемен труд, който ние трябва да проучим детайлно. Много въпроси са повдигнати тук. Сега, по време на моето изказване, искам да се спра на един ключов критичен елемент от документа, В доклада, който е изготвен от комисията, ние сме оценили отвореността на пазара въз основа на ангажиментите, които се правят от международните търговски партньори. С други думи, ако няма ангажименти по отношение на достъпа, Достъпа на дружествата не е гарантиран и може да се отегли по всяко време. това му става често. Ставали сме свидетели на затварянето на няколко пазара в съответствие с промени на политиките. Ако мерите мерите с този аршин, мисля, че няма неразбирателство между нас и парламента съвета за оценка на въздействието по отношение на правилата, независимо за това дали са по споразумението за обществените поръчки или за свободна търговия, не си противоречат. Ние сме изчислили погрешно, т.е. има разминавания в степента на отвореност, защото не сме разглеждали ангажираността, а по-скоро покритието на пазара. Комисията не е единствената, която използва този подход при оценката на отвореността. Аз все още а, не съм разгледала дали парламент е включил подхода на СТО. Последния доклад на СТО по отношение на обществените поръчки, съдържа много заключения а, във връзка с методологията, които са относими към дискусията, провеждана днес. Най-напред този доклад почива върху ангажиментите, които се поемат при междуправителственото споразумение за обществени поръчки, като се оценят пазарните възможности. И тук имаме разграничение между достъп до пазара и покритие на пазара. Тоест, наистина, подходът, който сме следвали, не е така измислен от нищото, а ми е посочен от една авторитетна международна институция. Виждаме как се прави оценка, но работата с данни в тази област не е много добра, няма достатъчно данни, дори и при е, споразумението с обществени поръчки има така известни спорове по отношение на данните. Но нещо, нека да се спръзна на нещо, което беше пропуснато при първото четене на подхода при оценката на въздействието, направена от парламента. Ако разгледаме документа на СТО още веднъж. Ще споменават едно проучване, което се правят колегите в Генерална дирекция Маркт. Ако се разглеждат печалбите от достъп до пазара. Трябва да се разглежда не само трансграничната перспектива, а трябва да се разглеждат продажбите, които се правят от филиали или дъщерни дружества, които се намират на чужда територия. И тук когато се разглеждат и косвените, и преките печалби, има различни видове на участие на пазара на Европейския съюз. Тоест не е изненадващо, че имаме сравнително отворена схема на инвестиции, което означава, че много наши партньори участват. And if you, again, this is again from the study, if you found that the business ако се разгледа проучването и видим, че цифрите са сравними на широка нога, виждаме, че има значение дали тези цифри са от вътрешни или външни източници. В заключенията от авторите се казва, че отвореността на пазара, като Русия, Индия и Китай, на широка нога се сравнява с тази на Европейския съюз и това не е просто контраинтуитивно, но подчертава и риска при поставянето на прекалено голямо одобрение върху покритието на пазара. Тоест, при възможностите да действат чрез дружество на чужди компании на тези пазари, мога да посоча един доклад от ОИСР, който показва как се измерва дейността на инвеститорите Uh, Трите страни, които се споменават и които са сравнително отворени с Европейския съюз, виждаме нагоре са Китай, Индия, Русия. Те водят по рестриктивност. Така че нашите дружества наистина трудно навлизат на тези пазари. Така че още веднъж, ако погледнем тези проучвания картината е малко по-различна. На последно място, нещо, което е посочено в доклада, предположението, че може би надценяваме риска от затвореност на пазара, на чуждите пазари. И тук имаме и изрично предупреждение. И сега го цитирам от проучванията. Дори някои от нашите най-големи партньори вече следят много отблизо тези схеми за затваряне на пазара, за да си гарантират, че техните пазари се затварят ефективно при подобни случаи. Това не е нещо, което се посочва само от комисията, а се отбелязва от СТО. Ще спра тук за останалото. Ще погледнем много внимателно и в останалите точки. Мисля, че основната критика за това дали се разглежда покритието на пазара. Аз поне мисля, че показах, че има известни рискове в този подход. И това не е подход, който се следва от СТО, така че комисията не е уникална в следването на този подход. Всеки подход си има предимства и недостатъци, но това не е уникален подход. Даниел, Благодаря. Даниел, искаш ли да се върнеш на темата?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 да, е, комисията е проучила подробно е, документите, предложени от парламента. Можем да се върнем на темата на следващото заседание. Не би трябвало да губим време спрямо нашия график. Мисля, че трябва е, отново да обсъдим въпроса задълбочено. Остават много открити въпроси и основният въпрос, на който комисията не отговаря, е дали този инструмент е полезен за нас и за останалите пазари. Това е въпрос въпросът, а комисията не отговаря на този въпрос. Благодаря ви. Е, утре на среща на координаторите ще обсъдим въпроса. Искам е, да ви благодаря е, за вашето изложение по отговора на комисията. Така, следващата точка, 11-та точка е при закрити врата. Така, е, тъй като е, остават няколко въпроса, оста... може би още 5 минути, е, може би 5 минути извънредно да работят преводачите. Трябва веднага да започнем. Ако не, ще продължим на английски или отлагаме обсъждането за утре. Could I ask those people who are... Ако обичате, тези, които не участват в е, това обсъждане, да напуснат залата. Ние трябва да започваме при закрити врата.